Добър ден на всички. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Нека да започнем работа. Разбира се, приветствам всички. Добре дошли на заседание на нашия междупарламентарен комитет и то не за пръв път. Тук са представени 26 национални парламента от 19 държави членки. Има също така една страна от Европейската економическа зона, Европейското економическо пространство, по-скоро. The... И Днес ще говорим за ситуацията с изпълнението на Стокхолмската програма и напредъка в сферата на обучението на кадрите от съдебната система. Имаме съответните разпоредби на Лисабонския договор 70, 71, 80, 81, 84, 83 също така. Те всички визират участият на Европейския парламент и националните парламенти в изпълнението на пространството за свобода, правосъдие и е, справедливост. И ние Смятаме, че ролята на Европейския парламент и националните парламенти е изключително важно при развитието на това пространство на свобода, сигурност и правосъдие. И разбира се, необходимо е в тази сфера да се работи по демократичен начин и точно за това говорим за участието на националните парламенти и Европейския парламент, тъй като това са единствените демократично пряко избрани институции в европейската структура. И ние получаваме на всеки 6 месеца мандати и на всеки 6 месеца провеждаме тези съвместни заседания да обсъдим последващите мерки. Господин Дейвид Пентъм който е председател на съвместната комисия по правосъдие, отбрана и равенство на Ирландския парламент. Все още не е пристигнал. За това нека да започнем с първото ни заседание, а именно сътрудничеството между полицейските органи. Престъпността е придобива все по-международен характер – Виждам как, виждаме как се извършват трансгранични сериозни престъпления. И обсъждаме какви закони, какво законодателство се изготвя и се разглеждат Европейския парламент в момента в областта на сътрудничеството между полицейските органи. И е необходимо да се осигури максимално близко сътрудничество – с използването на европейския механизъм за трансгранично сътрудничество, механизъм от Прюм, а също така и механизма за обмен на разузнавателни данни и друга информация. Също така сътрудничеството с Европол от страна на държавите членки също така е един интересен аспект. И по този начин Европейския парламент и националните парламенти могат да гарантират, че се спазват също така и основните права на европейските граждани, особено правото на неприкосновеност на личния живот, нещо, което много сериозно обсъждаме през последните няколко дни. За това е изключително важно да има сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз, но също така и ние да наблюдаваме как се извършва това сътрудничество през марта беше прието специално предложение от Европейската комисия за засилване на дейността на Европол и да бъде създадена нова правна уредба за това. И господин Диас Демера е докладчик от парламента. Заповядайте имате думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги от националните парламенти, Уважаеми колеги от е, Европейския парламент, сърдечни поздравления към госпожа Матио, госпожа Емс, които са съответно координатор и докладчик Сянка. Много съм радостен да посоча, че тук присъстват представители на 26 национални парламента от 19 държави членки. Аз съм докладчик на регламента за Европол и на решението за съвета. Европол беше създаден чрез договор от 1992 година възоснова на Мастрихския договор. И също така бяха през 2013 година подписани допъл... и ратифицирани допълнителни протоколи. На 29 март и на 2 април през 2007 година бяха прияти допълнителни протоколи. Това беше една дълга и сложна процедура. Европол в момента се нуждае по добра правна уредба, така че Европол да може по-добре да реагира в борбата срещу престъпността, която става все по-глобализирана. С влизането в сила на договор от Амстердам, Европол беше реорганизиран и стана агенция на Европейския съюз и съответно беше финансиран от е, бюджета на Европейския съюз. През 2009 година съветът прие решение за създаване на Европейска полицейска служба Европол. По този начин бяха отменени разпоредбите, които действаха до тогава по отношение на Европол. След влизането в сила на Лисабонския договор – Европейския парламент по силата на член 28. Европейският парламент стана с регулатор и парламентът участва в определенът на структурата и функционирането на Европол. Целта на Европол е да подпомага националните полицейски органи и да улеснява сътрудничеството в сферата срещу международната престъпност и тероризма. Европол осигурява по-лесни обмен на информация между компетентните органи на държавите членки и също така координира дейността на националните полицейски органи при извършване на трансгранични разследвания бих искал да ви представя някои дати. На 7 май комисията официално внесе своето предложение. Вчера представих в парламента моето альтернативно предложение. Това предложение включва и много дълго изложение на мотивите и 130 изменения са внесени. На 18 юли ще бъде представено моето предложение в Комисията по граждански свободи на Европейския парламент. Има 14 глави и 97 члена в моето предложение и ние сме водеща комисия, но има още четири комисии на парламента, които ще внесат своето мнение. Комисията по бюджетите, по бюджетен контрол, по заетостта и по конституционни въпроси. Тъй като има някои принципно нови елементи и то много, аз като докладчик внесох много изменения. Първото изменение, за което искам да говоря, дами и господа, е, че не съм съгласен с сливането на СЕПОЛ, Полицейския колеж и Европол законодателното предложение на комисията разглежда и предвижда такова сливане, това е нещо, което се стремя да се заличи. Също така искам да се заличи създаването на изпълнителен комитет. Не смятам, че това ще бъде един работещ орган, един работещ вариант. И смятам, че това е погрешна идея и по този начин Европол ще бъде лишен от много важни правомощи. Също така и имам и заменения, които съм внесъл заедно с Европейския орган за надзор на личните данни. Ставя дума за лицата за контакт на Европол на национално ниво. Това е едно от измененията, които внасяме съвместно. Интересното е, че предлагам формула, която да предвижда реален надзор от страна на националните парламенти и Европейския парламент. Трябва Европол да отговаря на разпоредбите на Лисабонския договор. За това е необходимо да има наблюдение от страна на демократично избраните представители на народа. Затова в глава 9 изрично посочвам, че е необходимо да се осъществява наблюдение от страна на националните парламенти и Европейския парламент, нещо, което се визира в много други разпоредби. Механизма за наблюдение на дейността на Европол от страна на Евро... Европейския парламент и националните парламенти, нещо, което е заложено в моята альтернатива, ще се извършва от е, отделно звено в парламентите, нещо, което ще бъде една малка и гъвкава структура. И там ще участват депутати от Европейския парламент, от Комисията по граждански свободи и представители на всеки един национален парламент на Европейския съюз. Това ще бъде една структура, един орган за наблюдение и домакин на този орган ще бъде Европейския парламент. Този, това звено за демократично наблюдение ще се оглавява от председателя на съответната парламентарна комисия и съпредседателят ще бъде председателят на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент. и представителят на съответната комисия в националния парламент на страната, която е ротационен председател на Европейския съюз в продължение на 6 месеца. Сега искам да спра на конкретните задачи, правомощия на това предлагано от мен звено за наблюдение или надзор, или по-скоро контрол. Ще се обсъжда консолидирания доклад за дейността на Европол, годишната и многогодишните работни програми, годишния доклад на Европейския орган за защита на личните данни, частта му отнасяща се до Европол, доклада за оценка, който се публикува на всеки 5 години от комисията, за да се оцени ефикасността на дейността на Европол, а също така това звено ще има възможност да кани по собствена инициатива кандидатите за длъжността изпълнителен директор на Европол. Не просто да прави декларация, но да се води съдържателен, задълбочен дебат за това как този човек ще изпълнява своите задължения. Също така звеното може да кани изпълнителният директор на Европол, представителя на Европейския орган за защита на личните данни, представител на Европейската комисия за обсъждане. Можем и трябва да имаме надежна система защита на данните и това се осигурява чрез редовни срещи с Европейския орган за защита на данните. Също така, за тази цел е важно да провеждаме редовни срещи с Европейската комисия, с националните парламенти. По този начин националните парламенти ще могат да получават стратегически анализ и оценки за дейността на Европол. Така че, уважаеми приятели, господин председател, често се забравя заключвата роля на парламента като бюджетен орган. За това ние в Европейския парламент също така ще разглеждаме финансовите предвиждания и отчетите за бюджетно и финансово управление и това звено за парламентарен контрол ще одобрява доклада на изпълнителния директор. Благодаря ви за вниманието ви. И разбира се, удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви, благодаря ви. Да, както виждате, вече започнахме работата на нашето заседание посветено на сътрудничеството между полицейските и съдебни органи. Ще работим усърно цяла сутрин по това. След обяд ще говорим за сътрудничеството между съдебните органи по наказателно-правни аспекти. И ще говорим също така за сътрудничество между съдебните органи в областта на гражданското право и ще разгледаме накрая инструментите за реално развитие на европейската съдебна култура. И сега бих искал да приветствам лорд Хане от Чисви, който е председател на подкомисията за Европейски съюз и вътрешни работи. Приветствам също така ръководителя на Европейски орган за защита на данни, господин Хастингс, който редовно се среща с нас Европейския парламент и с националните парламенти. Заповядайте, лорд Хане от Чисвик. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че имам тази възможност да участвам от името на делегацията на един от националните парламенти в този дебат за Европол. Много се радвам, че под ваше председателство се организират такива съвместни заседания, защото това е област, в която има някои компетенции, които са на европейско равнище, но по-голямата част от компетенциите са на национално равнище. И за това е изключително важно контролните органи, органите за надзор на национално равнище, т.е. националните парламенти, да се съберат с органа за надзор на европейско равнище, т.е. Европейския парламент и да обсъдят тези въпроси, защото ако се опитваме да разделим нещата на две групи и да се занимаваме с тях по-отделно, моделите ни ще бъдат непълни. Преди няколко години вие се захванахте с задачата да превърнете тези оперативни срещи в много по-функционални, отколкото бяха в миналото. Комисията, която председателствам, натрупал е, опит с е, е, работата си с Европол във връзка с скорошни разследвания. Разкажете сме ролята на Европол във връзка с сътрудничеството между полицейските органи, изпирането на пари, трафика на наркотици, киберпресъпността. Така че познаваме голяма част от областите, в които работи Европол в последно време и е, случаите, които, по които сме работили и работата на Европол по тях, действително е, предизвика нашето уважение към Европол. Тя действително, Европол действително използва всички е, инструменти на разположение, съвместните екипи за разследване, анализите, и прави всичко възможно силите на Европейския съюз срещу организираната престъпност да представляват повече от сумата на 27-те, скоро 28 държави членки. Организираната престъпност, теж, сериозната престъпност става все по-международна – всички се възползват от единния пазар и дори една островна нация като моята си дава сметка, че вътрешната несигурност по никакъв начин не свършва на крайбрежието. Именно за това приветстваме предложението, което обсъждаме днес и което докладчикът е, представи, а именно новият е, пост лисабонския регламент за Европол, представен от комисията като проект през април. Моята комисия съвсем скоро препоръча на правителството на моята държава да се включи в преговорите по този регламент в рамките на срока определен за включване от Лисабонския договор. Приветстваме и решението, взето по-рано тази година, да се създаде Център за борба с киберпрестъпността в рамките на Европол, вземайки предвид все по-развиващата се киберпрестъпност. Смятаме, че решението е правилно и съвсем правилно е, място, е мястото на този център да е в Европол правоохранителните органи трябва да имат възможност да обменят повече информация с Европол, отколкото е, са обменяли до тук, и да използват в по-голяма степен координационните способности на Европол. Разбира се, трябва обмена на информация да е много добре преценен и това трябва да се калибрира добре в е, текста на новия регламент. Но мисля, че е в интерес на всички е, деликатните въпроси да бъдат разрешени, за да може Европол да получи по-пълен приток на информация, за да може действително да се начертаят линиите, е, да се свържат точките и действително да бъдат идентифицирани престъпниците. Докладчикът спомена предложението за сливане на Европол и СЕПОЛ, Европейската полицейска, Европейски полицейски колеж. Смятаме, че аргументите за това сливане не са достатъчно убедителни. Съветът, разбирам, се изразява същите притеснения и е ясно от увода на докладчика, че в Европейския парламент има някои съмнения. Министрите е, инструктираха своите представители да преминат е, по-нататък в преговорите, без обаче да обсъждат е, евентуалното сливане. Докладчикът се занима е, с е, въпроса за е, сътрудничеството между полицейските органи. Въпрос, при който компетенциите на европейско равнище се сливат с компетенции на национално равнище и е много важно да има комбинация между надзора, осъществяван на тези две равнища. Комисията крайна сметка прави това и е много добре, че е избрала една сравнително лека институционална структура за това, използвайки работейки в рамките на заседания, много подобни на днешното заседание, вместо да има една много по-скъпа и по-тромава постоянна структура. Трябва да продължим да работим именно по този начин и е, при всички положения националните парламенти не могат да, да приемат е, на европейско равнище да се е, осъществява надзор върху оперативните параметри на работата на Европол. Британското правителство има право на изключение от пред Лисабонски правни норми, свързани с съдебната система и със сътрудничеството в областта на правосъдието и правоохраняването. Ние разгледахме внимателно въпроса и стигнахме до заключението, и докладът ни беше публикуван през април, че е, е, нашето правителство не е успяло да преведе достатъчно аргументи за използване на изключението. Очакваме отговора на правителството. Както и да се развият нещата, Европол, според нас, а именно това е темата, която обсъждаме днес, е изключително ценен инструмент за борба срещу организираната престъпност и Великобритания не би трябвало да не участва в него. Напротив, Европол трябва да бъде една организация, в която Великобритания участва активно. Благодаря ви много, лорд Хани. Е, много е, ви благодаря е, за начина по който представихте своята позиция. Великобритания има възможност за изключение във връзка с мерките по отношение на сигурността, свободата и правосъдието. Тази възможност за изключение бе договорена в края на преговорите по Лисабонския договор, но вашето изявление показва, много добро разбиране на значението на тези инструменти за сътрудничество за борба срещу сериозната трансгранична престъпност. Благодаря ви много, а сега нека да дам думата на господин Хастингс, Европейският надзорник за защита на данните, след което ще дам думата на колегите за коментари. Благодаря господин председател. С удоволствие продължавам разискванията с комисията Либе. Радвам се също така на тази възможност да се срещна и с членовете на Междупарламентарната комитет. Съсредоточавайки се върху Европол, най-напред бих искал да кажа, че оперативната полицейска дейност се извършва на равнището на държавите членки. И това е един от водещите принципи в настоящото устройство на Европейския съюз. Въпреки това, оперативната полицейска дейност все по-често е с трансграничен характер. Ето защо все по-често има нужда от обмен на оперативна и стратегическа информация. И честно казано, все по-често имаме нужда от истинска обмяна на такъв вид данни. И именно тук играе своята роля Европол. Европол е подкрепящ орган. Орган, който подкрепя обмена на оперативни стратегически информация с цел подобряване функционирането на полицейските служби в държавите членки. Предложението на Европейската комисия от 1 април цели засилване ролята и подобряване функционирането на Европол. Ето защо това предложение на комисията предвижда и различни разпоредби за засилване изискванията за защита на личните данни становището ни, публикувано в края на май, беше положително. И в него заявихме, че засилването на защита на личните данни ще подобри е, борбата срещу тежки престъпления. Трябва обаче да добавя, че е необходимо допълване на разпоредбите и на страница 34 от 38 от нашето становище направихме редица препоръки и с удоволствие установих, че докладчикът господин Диас Демера намира тези препоръки за полезни. Съвсем наскоро беше публикувано ново становище от настоящият надзорен орган за Европол. Този орган беше създаден през 90-те години възоснова на конвенция и това е един вид между правителствен еквивалент на съществуващото тогава сътрудничество с държавите членки. Този орган е, е съставен от представител на националните органи за защита на данните. Ако почете нашето становище, може да ви се стори, че ние не сме съгласни с оценката на предложението и това до някаква степен е вярно, но имаме и много общи моменти между двете становища и ще се спра на тях. В момента Европол има много строг режим на защита на личните данни и много добра репутация в това отношение. И ние всички вярваме, че по никакъв начин не бива да се намалява това равнище на защита на личните данни. Също така и във двете становища сме съгласни, че предложението на комисията следва да бъде подобрено. И ако сравните двата текста, ще видите, че има много общи предложения. С засилването на възможностите, на способностите на Европол не бива да се отслабват гаранциите за защита на лични данни, дори напротив, в някои случаи трябва да бъдат засилени. И един от проблемните въпроси е структурата за информация. Предложението провежда повече гъвкавост, което може би е необходимо, но в предложението не се уточнява, че винаги трябва да се уточнява с каква цел се събират и обработват съответните полицейски данни. Е много важен критерий и а, той се подчертава непрестанно в дейността на Европол. Ето защо ние имаме някои идеи как можем да гарантираме известна гъвкавост, но и да гарантираме запазването на това изискване друга препоръка е изготвянето на предварителна оценка на въздействието преди създаването на нови информационни системи. Тук не говорим просто за решение, трябва да се направи оценка на рисковете и в много случаи има дори възможност за е, водене на диалог с надзорните органи. По отношение на надзора имаме нужда от един цялостен подход, който, в който да участват и националните органи за защита на данните на национално равнище. И накрая и в двете становища се предвижда привеждане в съответствие на новото предложение с новата рамка за защита на личните данни, която включва една директива и един регламент, съдържащи нови идеи и съвсем естествено тези разпоредби от пакета трябва да се прилагат и към Европол. Това бяха приликите между двете становища. Къде са разликите? Според нас, като част от необходимостта да се засили надзорната структура, е време да се премине от под, междуправителственият подход от 90-те години към един подход на, Европе, на равнище на Европейския съюз, чрез надзорен орган под ръководство на моят орган. В момента Органът за надзорните органични данни на Европейския съюз осъществява контрол върху над 50 институции на Европейския съюз. Нямаме голям опит, но за момента за разлика от надзорния орган на Европол, който разполага с ограничени средства и с ограничени възможности, аз съм съгласен предложението да се въведе нова структура за надзор, но смятам, че това е възможно само с тяхно сътрудничество с националните органи за защита на личните данни и а, такова предложение правим ние в нашето становище. И казвам слови думи, предлагам да запазим а, насоката, но да продължим съвместното си сътрудничество. Ще ви дам прост пример данни се предоставят на Европол, данни се движат в обратната посока, т.е. от Европол към държавите членки. Европол се по-често набира данни и от други източници, в някои случаи частни източници. Ето защо ние трябва да имаме възможност да осъществяваме надзора и на европейско равнище, и на национално равнище, за да сме наясно с цялостният въздействие на дейността на Европол. а, Прилагането, разбира се, остава в рамките на националното правомощие, но ние имаме нужда от тясно сътрудничество между националните органи за защита на данните. Благодаря ви. Благодаря, господин Хейстингс. Видяхме, че сме се съсредоточили основно върху предизвикателствата, които стоят пред Европол и в частност предизвикателствата пред сътрудничеството между Европейският парламент и националните парламенти съгласно член 88 от договор за функциониране на Европейския съюз. Казвам вече, че очакваме още един участник в този първи панел, който е пристигнал вече и с ваше позволение приветствам с добре дошъл господин Дитрих Нойман, който в крайна сметка успя да пристигне. И а, след като приключим първият етап на циклината с вас, ще пристъпим към въпроси и отговори. А вие всъщност представлявате, вие ръководител на отделът по корпоративен бизнес в Европол. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати от Европейския парламент и националните парламенти. Първо бих искал най-искрено да ви се извиня за моето закъснение. В крайна сметка полицията би трябвало да пристига на време. И ако бих могъл с нещо да помогна колегите от бългийската полиция и полиция в Брюксел, това би било да направим нещо заедно, да се преборим с задръстваните в Брюксел. Много се радвам, че съм тук. За мен това е че. За съжаление, нашия директор не можа, нямаше възможност да откликне на вашата покана. За това аз ще ви разкажа за предстоящата дейност на Европол, светлината на предлаганото законодателство и перспективата за контрол от страна на парламентите. Като цяло мога да ви кажа, че ние приветстваме намерението на комисията да се повиши оперативната ефективност на Европол въз основа на нова правна уредба. Второ, проекто регламента съдържа много нови елементи, Текстът има и по-нова структура. Аз като юрист смятам, че текстът е по-четивен, по-лесен за разбиране и това означава, че той също така е по-прозрачен, тъй като не е толкова тясно специализиран. Освен това, ще има нова уредба, която ще даде възможност на държавите членки да предоставят максимално добра оперативна подкрепа на дейността на Европол. Следващата промяна, която приветстваме особено силно, се отнася до намерението на комисията да се увеличи оперативната ефективност на Европол, т.е. Европол ще може повече да участва в съвместни екипи за разследване, ще има промяна в условията за комуникация с компетентните органи и така ще се подобри обмена на потоци информация. Държавите членки ще предоставят пряко информация на Европол и ще се увеличат също така възможности за по-добро финансиране на оперативните дейности от страна на държавите членки и бюджета на Европол. Един от новите аспекти – проекто законодателството е това, което ние наричаме концепция за комплексно, за комплексно управление на данни. Мисля си, че е важно да си припомним каква е сегашната структура на управление на информация. Това е една система, която функционира вече от 15 години. Тя се е доказала като една добра и надежна система, обаче необходимо е да можем да отговорим на съвременните изисквания на борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Установихме, че заплахите, които съществуват днес от страна на организираната престъпност и терористичната организация са по-динамични и с по-международен характер. Преди едно-две десетилетия имаше много по-голямо фрагментиране на масива данни и това позволяваше на Европол да справя с много конкретни заплахи, например трафик на кокаин, трафик на хора. Обаче ние работихме по тези теми изолирано. Сега все повече терористичните и престъпните групировки се занимават с различни видове престъпна дейност – и това ни води до заключението, че сегашната правна уредба създава твърде изкуствени разграничавания между различните системи, например системата за информация, свързана с финансови престъпления и система за информация с други престъпления. Това не позволява на нашите специалисти и на други специалисти да работят ефективно с данни, които съвсем легитимно се събират в Европол. И ние по този начин искаме да подпомогнем максимално и държавите членки. Затова ние приветстваме идеята данните да бъдат логично разделени възоснова на логични съображения, възоснова на предназначението им и разбира се, необходимо е да бъдат заложени необходими предпазни мерки при събиране обработване на данни, отнасящи се до лица. Разбира се, Европол изцяло поема отговорността за данните и за управлението им. Разбира се, Европол трябва да продължава да спазва в максимална степен високите стандарти за защита на данните. Ние сме една от организациите в Европа, която има най-здрави, най-силни принципи и процедури за спазване а, на защитата на данни. Ще постигнем изпълнението на концепцията за комплексно управление на данни. Очакваме, че тази концепция ще доведе до подобряване и упростяване на процесите и системите, данните ще се съхраняват само веднъж, а не чрез различни системи. По този начин по-ефективно ще бъде прилагането на различните норми и стандарти за опазване на данните. Сега действащ директива за опазване на данните ще се обсъжда в контекста на специалния режим за защита на данни на Европол, режим, който работи вече успешно от 15 години, ние трябва да гарантираме това, че основните принципи на директивата, които основно са насочени към по-различни от нашите условия, не условия на правоприлагането, ще бъдат изпълнени така, че да се отчитат специфичните потребности на правоприлагането. Разбира се, това ще има огромни последици за дейността, ефективността на Европол. Ако някой смята, че сегашните условия са задоволителни, то ние ще съгласим с това и смятаме, че няма нужда от някакви радикални промени. Има различни нови елементи в това предложение. Аз бих искал да се спра само на един нов аспект, а именно сливането ни с СЕПОЛ. Знаем, че държавите членки имат различни възгледи по този въпрос. В това отношение ние не бихме могли да предоставим коментари, но ако от нас се поиска да представим техническа информация за решението, което ще бъде взето. Разбира се, ние с радост ще предоставим такава информация и такава експертна е оценка. И последно искам да спра на въпроса за парламентарния контрол. Приветстваме предложението за по-голяма прозрачност и демократична подотчетност. Вече сега сега действащото законодателство предвижда редовно информиране на Европейския парламент на различни нива. И ние много често идваме в тази сграда и се радваме на много конструктивни отношения с парламента като цяло и с отделните депутати в Европейския парламент. Приветстваме и възможности като тази да информираме и европейските депутати, депутати от националните парламенти за нашата дейност. Ако вие сте убедени, че това, което прави Европол е правилно, вие ще бъдете послани да подкрепите нашата работа и във вашите парламенти, и пред вашите избиратели. Това засилва и наша демократична легитимност в очите на европейските граждани. Затова Приветствам предложенията в проекто регламента. Когато този проект бъде одобрен, ще има правна уредба, която ще позволи по-добро и по-интензивно сътрудничество, включително сферата на информирането на Европейския парламент и националните парламенти за подробните аспекти на нашата работа. Например, ние ще можем да ви запознаваме с стратегическите ни анализи, с нашите оперативни доклади за ситуацията, ситуационни анализи и други оценки и анализи. Ние ще обсъждаме с Европейския парламент нашите годишни програми за работа. Това ще ги направи по-ефективни. Дори Европейския парламент ще назначава висшето ръководство на Европол, включително изпълнителния директор. Ние приветстваме това, че регламентът предвижда възможност да се официализира достъпа на Европейския парламент до класифицираната информация и чувствителната некласифицирана информация в Европейския съюз. Разбира се, след като бъдат уточнени необходимите условия за този достъп. С това приключвам, господин председател. Надявам се, че не съм надхвърлил предоставеното ми време и с удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Много ви благодарим за това, господин Нойман. И мисля си, че вече имаме всички необходими компоненти, за да започнем нашето обсъждане. Бих искал само да споделя с вас правилата за нашия дебат. Ние ще даваме думата на членове на националните парламенти по групи от двама или трима човека и след това ще се изкаже един депутат Европейския парламент, за да се предостави оценка на различните компоненти на предлагания регламент на нивото на сътрудничеството между полицейските органи в Европейския съюз. Това е целта на бъдещия регламент за Европол. И разбира се, ще обсъждаме и участието на националните парламенти и Европейския парламент в парламентарния контрол върху дейността на Европол. Давам думата на госпожа Матрай от Унгарския парламент. Заповядайте. Извинете. Да, госпожа. Госпожа Матрай, заповядайте. Имате думата. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. Съвет на Европа прие Стокхолмската програма, чиято цел е изпълнена. И сега мислим за периода след Стокхолмската програма. Необходимо е да има нова програма и за целта има насоки на съвета на Европа, в които се говори за приоритетите на държавите членки за Унгария. Нелегалната миграция е много важен проблем и са необходими реално действащи мерки срещу това явление. Защото Нелегалната миграция от е, юга и юго-истока върви в шенгенското пространство през Унгария. И от 2008 година наблюдаваме значително увеличаване на потоците на такава миграма. През 2010-2011 година с 40% се увеличи броя на нелегалните мигранти. И наблюдаваме 150% увеличение през изминалата година. Разбира се, има и някои положителни промени. Frontex и Европейската комисия съобщиха за положителните промени, но в Унгария в момента ние също така сме засегнати от вторичната миграция. През второто три месече имаше почти 160% увеличение в е, броя на заявките за получаване на статуса на бежанец. бежанец. И наблюдаваме, че също така е много голям процент на злоупотреби с системата за предоставяне на убежище. Затова трябва интензивно да работим и с държавите членки на Европейския съюз и с третите страни. В доклада на Frontex за 2012 година Унгария беше посочена като страна, която е на второ място по приемане на мигранти, по брой на приятите мигранти. Ние сътрудничаме с Австрия и с Сърбия и разширяваме обхвата на нашето сътрудничество както с държавите членки на Европейския съюз, така и с трети държави. Незаконната ми миграция е изключително сериозен проблем на европейско ниво и трябва да обединим усилията си, за да се противопоставим на тази заплаха. В целите на Европейския съюз има възможност Унгария да бъде ангел-хранител на тази дейност и ние разкриваме служби за целта и вече сме получили подкрепа, включително бяха насочени специалисти от други страни да работят в Унгария. Унгария направи много и прави много, за да може Европейския съюз да се противопостави на натиска на иммиграция и да бъдат също установени престъпниците, които използват миграционните потоци за свои цели. Благодаря ви. Сега дам думата на другите депутати от националните парламенти. Само искам да ви напомня, че около 10.40 към нас се присъедини госпожа Франсуаса Лебай, която е генерален директор по въпрос на правосъдие на Европейската комисия и Сесилия Малмстрем, комисар по вътрешните работи. Затова искам да ви помоля да се изказвате по 2-3 минути, не повече, защото има много желащи да се изкажат този пръв първи кръг на обсъжданията. За това надявам се, че няма да трябва да ви прекъсва много неучтиво. Госпожа Крегор от парламента на Харватия, заповядайте. Дами и господа. А, excuse me, мистер Крегор. Мистер Крегор, yes. Thank you very much for correction. I was looking for you, Mr. Kreger. Благодаря много. дами и господа, съвсем скоро Хърватия ще влезе в Европейския съюз и по-настоящем работим по приемането на законодателство, свързано с сътрудничеството в наказателно-правната област с цел да се приведе това законодателство в съответствие с всичко, което сме приели по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В Хрватия има голямо безпокойство. И сме съгласни, че е необходимо да се направи всичко възможно да се борим е, заедно в сътрудничество срещу организираната престъпност за сътрудничеството на съответните европейски органи. Нашата цел е да постигнем едно ниво на сътрудничество, което би могло да ни помогне действително да извлечем полза от съвместната работа. Много важен е въпроса за иземването на имущество, придобито от престъпна дейност. Нашият опит показва, че в двустранното сътрудничество постигаме добри резултати. Имаме подписани договори, които ни дават възможност за сътрудничество между полицейските органи и имаме добър опит в сътрудничеството между полицейски органи от различни страни, които е, изпращат е, свои служители, за да работят с хрватската полиция. Особено по време на туристическия сезон, за да може хрватската полиция да работи по-ефективно. И тук трябва да имаме винаги предвид, че престъпността печели много от трансграничния си характер. Затова, имайки предвид, че в Европейския съюз целта ни е граници да са, границите да са отворени и е, трябва да направим всичко възможно за ефективна работа на полицията. Господин Киркъп, аз говоря от името на британските консерватори по темата. Дискусията действително е, е характерна за начина по който говорим по принцип за работата на Европол. Повечето от нас действително ценят много високо Европол. Европол е от огромно значение за провеждането на разследвания срещу престъпността в Европа. И на друго място искам да поздравя Лорд Хани за работата му в Камерата на лордовете в Великобритания, за много внимателното проучване на ситуацията и разумните съвети, които дава на британското правителство. Действително има голям интерес и това се вижда и тук, в тази зала в много парламенти в Европейския съюз към тази тема. Имам два въпроса. Първо, по отношение на надзора. По-настоящем се позоваваме на член 88 от договора, където се заявява, че оперативната дейност на Европол би трябвало да се извършва с съгласието на съответните държави членки, чия, на чиято територия се извършва, извършва разследването и със съгласието на компетентните национални органи. Европейският надзорник по защитата на данните е, поема нови функции и мисля, че трябва да разгледаме въпроса за новите ексклюзивни в някакъв смисъл компетенции, които водят до известна загуба на, на прозрачността. А, вие често идвате в парламента, така че сте поне толкова прозрачен в работата си, като Роб Уейнрайт и неговите колеги. Но същевременно а, с новите компетенции какво ще стане от тук нататък? И по отношение на данните, основните ни безпокойства са свързани с в известна степен и с обсъждането на въпроса за програмата Призм, което тече тук в парламент вече е, цяла седмица. Новата директива за защита на данните а, е много важен въпрос. Безпокоим се за, а, за огромното количество данни, което се събира от гражданите на цяла Европа и е много важно тези данни да бъдат действително защитени. Честно казано, безпокойствата ни не са неоснователни. Да, действително, много важно е правоохранителните органи да могат да обменят информация. Но по никакъв начин не трябва да се допусне да се стигне до положение, при което разпоредбите са толкова строги, че е, сътрудничеството между правоохраняващите органи става е, все по-трудно. В крайна сметка в света на бизнеса данните подлежат на търгуване – е, и те се обменят много по-лесно, отколкото това става в областта на работата на полицията. Не трябва да допускаме това. И така, аз и колегите ми е, изразяваме подкрепа за Европол и бъдещото му развитие и за участието на страни като Великобритания в работата на Европол. Е, Великобритания е, действително много залага на, на Европол а, и участва по различни начини, не само чрез Роб Уейн а, но същевременно е много важно да се направи всичко възможно, за да а, се защити и а, личния живот на гражданите и техните лични данни. Благодаря, благодаря за дискусията. Благодаря, господин Киркоп. Сега имаме няколко желащи от италианския парламент е, да вземат думата. Господин Крими, заповядайте. Il rafforzamento del ruolo di Europol nel contrasto e nella prevenzione della criminalità. Благодаря ви много. Ние смятаме, че е добре действително да се засили ролята на Европол в борбата срещу престъпността, включително и с разширяване на е, дефиницията на престъпно е, деяние в рамките е, на регламента. Трябва да се вземе предвид обаче съществуващите функции. Европол в някаква сметка, е, в някакъв смисъл, извинете, припокриват дейността си с други органи. Що се отнася до надзора от страна на Европейски парламент, трябва да има ясна ясни правила. Не става дума само за достъп до информацията, трябва да се говори за периодичните доклади и за дейността и за допълнителна информация, за да може е, да има възможност за по-пряк надзор и от страна на държавите членки. Не става дума е, за достъп до данните, които Европол а, е, събира. А, много важно е как се събират данните за частните лица в рамките на регламента. Както бе казано по-рано тази сутрин, една от целите на Европол е данните, които се събират от държавите членки, да бъдат организирани по възможно най-оперативно съвместим начин, за да се даде възможност за по- голяма а, лекота на обмена на данните между полицейските органи и по-ефективна работа за борба срещу престъпността. Целта е да преминем от една култура на събиране на документи към култура на базите данни. Има действително и някои притеснения, свързани с данните. Съгласен съм с много от нещата, казани от колегата от Великобритания. Изискванията държавите членки да предоставят обосновка, когато не успеят да предоставят резултати а, при разследване, си заслужава обсъждането. Не мисля, че по какъвто и да било начин това подкопава дейността на правните органи на държавите членки. В крайна сметка, ако има искане, което те получат и ам, имат достатъчно основания, те имат право да откажат, да го изпълнят. Що се отнася до сливането на Европол и СЕПОЛ, ам, ние сме за, за разлика от много от колегите, които се изказаха. Господин Фамилиети, заповядайте. Днешното заседание ни дава възможност да размени мнения по един много важен въпрос, а именно засилване на функциите на Европол, както и засилване на парламентарния контрол върху този орган. По този начин, според мен, ще можем да засилим и сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз. Комисията по конституционни въпроси на нашия национален парламент разглежда в момента резолюцията, приета от Европейски парламент. Внимателно разглеждаме проекта, за да се стопим с допълнителна информация и да направим съответно оценката му. Предвижда се подобряване на обмена на информация и засилване на сътрудничеството между държавите членки, както по отношение на разследванията, така и по отношение на обмяна на данни. И тук, разбира се, поставя и въпроса с режима за защита на личните данни. Борбата срещу организираната престъпност изисква засилване на структурите, обмен на най-добри практики и изграждане на оптимално сътрудничество между държавите членки. Има обаче три аспекта на това предложение, които малко ни притесняват. Първо, не сме наясно дали Европейската комисия възнамерява да натовари Европол с оперативни функции, а не само с функции на координация. Ако случаят е такъв, не бива да се променя структурата и функционирането на агенцията, тъй като това може да даде до объркване. На второ място, напълно съм съгласен с господин Диас Демера, не смятаме, че е уместно да се сливат в едно полицейският колеж и Европол. Трябва да направим внимателна оценка на евентуалните економии, които ще се постигнат с това сливане и дали няма по някакъв начин да се намали ефективността на обученията в СЕПОЛ. На трето място, не съм убеден, че новите правомощи, които се предвиждат за Европол, напълно отговарят на първоначалните му цели. Според нас тези нови правомощия ще доведат до увеличаване на средствата и дублиране на функциите. И четвъртия точки е доста по-противоречив става въпрос за демократичният контрол върху Европол. Европол има много деликатни цели и данните, с които работи Европол, изисква много строг демократичен контрол страна на парламента върху Европол. Целта, разбира се, е да избегнем злоупотребите и манипулацията с лични данни. И трябва да ви кажа, че е много се радвам наказаното от господин Диас Демер, както и наказаното от господин Хаустингс. И двамата споменаха по-добро сътрудничество на държавите членки, създаване на по-добро сътрудничество между националните парламенти, за да се гарантира употребата на лични данни в Европол. А според нас предложението на Европейската комисия е недостатъчно, особено по отношение на член 83 от договор за функциониране на Европейския съюз. И следователно трябва да се направят съответните промени в това предложение. Благодаря ви от името на Европейския парламент, господин Албрехт. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да отбележа колко важно е да имам подобна размяна на мнения и колко е важно да се подобрят възможностите за функциониране на Европол. Важно е също така да се подобри и трансграничното сътрудничество и според мен действително трябва да се съсредоточим върху съвместните екипи за разследване. Те трябва да бъдат огребени, за да се гарантира прякото сътрудничество между държавите членки, за да се подобри функционирането на полицейските служби на съответните държави членки. Струва ми също така, че редица от предложенията на направени господин Диадемера са много важни, в частност надзор осъществяван от парламента. Той е много важен и в контекста на днесният междупарламентарен дебат – Важно е да има надзор и от страна на националните парламенти и на Европейския парламент върху действието на този орган. В частност трябва да засилим контрол, осъществяван от Европейския парламент. Смятам също така, че дейността на Европол се цени високо, защото гарантира много високо равнище на защита на личните данни. И държа да подчертая отново казаното от Питър Хастингс, а именно не бива да позволяваме намаляване на стандарти за защита на личните данни, които съществуват в настоящия режим на Европол. Европол служи за пример за продължение и за националните органи. И ако искаме да подобрим сътрудничеството между полицейските служби на отделните държави членки, трябва да им гарантираме еднакво равнище на защита на основните принципи, основните права. И в частност гаранцията в областта на ежедневният за ежедневният обмен на данни, който е в основата на ежедневната полицейска дейност и на дейността на съвместните следователни екипи. Това е и целта на Европейския парламент и за това е от съществено значение да се, да се прилагат общите стандарти за защита на личните данни, които се прилагат и към Европол, Разбира се, трябва да се вземе предвид и новата директива за защита на личните данни в а, а, сектора на право охранителните органи и полицейски органи. Директива, по която все още има известни противоречия в съвета и за това призовавам членовете на националните парламенти да окажат натиск върху техните правителства, за да може тази директива да бъде прията възможно най-бързо съвета. Благодаря ви. Имаме известен малък проблем, защото има все повече коментари в рамките на тази дискусия, а господин Диас Демер ще трябва да ни напусне след края на този първи тур. Така че нека да дадем на господин Диас Демера възможност да реагира, след което ще продължим през следващите за още 20 минути с останалите членове, които са поискали думата. Господин Диастемера. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да се извиня за това, че ще трябва да ви напусна, но в 17 часа трябва да съм на да взема участие в един семинар в Испания. Няма как да стане по-дълго. Много благодарим на всички за ценния принос. Чухме няколко изказвания. А, двама от колегите ми зададоха конкретно въпроси на мен. Мисля, че много ясно се очертават две тенденции и два вида притеснения, които аз поделям. Първите са свързани с защитата на личните данни. Както знаете, това е разискване, което се води отдавна. Това е разискването, кое е по-важно, сигурността или свободата. И не веднъж сте чували моето мнение, а именно, че сигурността е част от свободата. Според мен не може да има сигурност, ако тази сигурност не е подчинена на свободата. Така аз виждам какви са границите в рамките на една демокрация, границите постановени от парламентите. Ето защо съм съгласен с казаното от господата Хъстингс и Албрехт. А именно, че разполагаме с защита на личните данни, който работи в сътрудничество с Европейският парламент и не бива да пренебрегваме неговият принос. И този орган гарантира и сътрудничеството между Европейския парламент и Националния парламент. По този начин да се гарантират не само защита на личните данни, но и е, важно ниво на демократичен контрол върху всички дейности, поверени на Европол. Рано е още да се прецени какво ще, каква ще е реалната роля от създаването на един подобен орган – мандат на мандата водихме е, дискусии по този въпрос и е, за това мисля, че е важно и да продължим обсъждането по този нов е, надзорен орган. Аз е, лично съм голям поддръжник на Европол, но искам да се обърна и с колегите към колегите от Обединеното кралство. Разговарях с редица заинтересовани страни преди да изготвя новото си предложение. Разговарях и с представители на правителството на Обединеното кралство, а мога да ви уверя, че правителството на Обединеното кралство също държи и оценява високо дейността на Европол и заедно с правителството на другите държави членки иска да засили националните звена на Европол. И това спомена и Питър Хъстингс. Засилване на националните звена изисква хармонизиране на правомощите на държавите членки в областта на сигурността с необходимостта да се осигури междуправителствено сътрудничество. Колегите от Италианският парламент зададоха много уместни въпроси относно правомощията, които Европейската комисия ще предостави на Европол. Дали тези правомощия всъщност ще е, включват и пряко управление от страна на Европол на съвместните екипи за разследване. До сега Европол никога не е имал такива правомощия за директно управление. И това е интересен въпрос. Още веднъж извинявам, че трябва да ви напусна. Ще се радвам да продължим разискванията а, чрез кореспонденция и ви пожелавам успех до края на срещната. Председателят, добре предлагам ви да приключим с а, списъка за изказващите си. Още веднъж ви моля да спазвате отделеното ви време за изказване, тъй като госпожа Лебай и, госпожа, и комисар Маустрам пристига, така че моля ви по две минути. Много благодаря. Грулих, from the Czech Republic. Please two minutes. Vážení kolegové, dovolte mi, abych eh, nejdříve poděkoval. Уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря на уважаемите организатори на това междупарламентарно заседание, което е изключително полезно. Бих искал да направя няколко лични бележки. и ще се опирам на позицията на Сената на Чешката република. Ясно е, че е необходимо да има парламентарни процедури за контрол на дейността на Европол. Затова приветствам предложението за регламент. Обаче сливането на Европол и СЕПОЛ е нещо, което предизвиква моите съмнения. Затова се чува много сериозно критично отношение от много държави членки, включително и Чешката република. Затова смятаме, че следва тази идея да бъде преосмислена и тя трябва в съответствие с протокол номер едно да бъде също така разгледана от националните парламенти. Не е възможно да не се позволява парламентите да не могат да се произнесат въпроса. Е. Господин Гиянес от Гърция. Благодаря, господин председател. Ние с одобрение се отнасяме към предложението за регламент. Смятаме, че е извършена огромна работа по този документ и искаме да благодарим и на докладчика за неговите предложения. Смятам, че всички сме съгласни с това, че е необходимо да има парламентарен контрол. Трябва да гарантираме това, че представителите на народа могат да се произнесат това отношение също така сме съгласни с засилване на международното сътрудничество, тъй като международната престъпност се засилва все повече и технологиите, които се използват в държавите членки, както и процедурите, които се използват в държавите членки, трябва да не изостават от това, което се случва по света, затова е необходимо да имаме по-силно сътрудничество с Европол. И цяло приветствам това, което каза Унгария за нелегалната иммиграция. 70% от нелегалните иммигранти от Африка Аз... и Азия идват в Европа през Гърция. Ние никога не знаем кои са тези хора, кои се намират сред тях и кои се опитват да ги експлуатират. За целта е необходимо да имаме съвместни действия, трябва да имаме сътрудничество. Защото, както вече каза, нелегалните иммигранти идват в Европа за по-добър живот и те ще пътуват из цяла Европа, след като веднъж са стигнали до границите им. Що се отнася до Европол, ние бихме искали и СЕПОЛ, ние бихме искали Гърция да стане страна домаки на СЕПОЛ. Благодаря ви. Господин Морейро от Испания. Благодаря, господин председател. Сътрудничеството между полицейските органи в Европа от решаващо значение за борбата срещу престъпността и тероризма, а също така и да можем да работим с обединен масив данни. Необходимо е да има сътрудничество между полицейските органи. И ние знаем, че е имало трагични примери на това какво се случва, ако няма достатъчно добро сътрудничество между полицейските органи. Необходимо обаче да се гарантира легитимност на дейността на полицейските органи. Необходимо е да се отчита, отчита надлежно ролята на пряко избраните народни представители и депутати в националните парламенти и в Европейския парламент. Съгласни сме с казаното от господин Демера наистина е необходимо да има едно малко парламентарно звено за контрол върху дейността на Европол. Това трябва да бъде една малка, гъвкава, добре работеща система. И когато говоря за гъвкавост, имам предвид, че това звено трябва да получава своевременна информация и трябва да обсъжда дейността на Европол възоснова на факти. Ние не можем просто така да се събирам да си го приказваме. Ние трябва да разчитаме на надежни документи. Така ще можем да постигнем по-голяма сигурност в Европа и в света. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателята. Госпожа Ернст има думата. Благодаря ви, господин председател. И аз също ще бъда кратка. Ще се огранича само доказаното от господин Демера. Първо, от нашата политическа група по въпроса за сливът на Сепъл и на Европол, ние подкрепяме казаното от господин Демер. Ние също така бихме искали органи защита на данните да участват Имам предвид и националните органи, не само Европейския орган за защита на данни. Необходимо е да има по-голяма координация на тяхната дейност, що се отнася до дейността на Европол. Разбира се, парламентарният контрол е много важен. Аз мятам, че този контрол трябва да бъде институционализиран. Идеята за създаване на такова парламентарно звено е подобно на комисията по парламентарен контрол, нещо, което имаме в е, германския Бундестаг. Необходимо е да се извършат проверки, необходимо е да има прозрачност на дейността на Европол. В момента всичко това е близко до нулата и ситуацията трябва да се промени. Също така парламентите са готови да работят с господин Демеро, за да могат да бъдат формулирани подходящи изменения – които да отразят напредъка, постигнат от нас в нашите дебати. Несъмнено вървим в правилната посока и много се радвам, че господин Диас Демера внесе тези промени. И сега господин Рекът от Нидерландия. Благодаря, господин председател. Благодаря на онези, които се изказаха до сега. Много хора тук говореха за парламентарния контрол. И аз бих искал, за разлика от тях, да говоря за информация, която не може да бъде оповестявана широко. Полицията по дефиниция работи с поверителна информация. Първоначално мислех, че господин Демер ще говори за това. Надявах се, че господин Нойма ще спомене това, но и той не го направи господин Нойман би могъл да говори за допълнителни мерки за контрол за опазване на конфиденциалната информация. В Нидерландия ние гарантираме това, че конфиденциалната информация се споделя само на определен кръг депутати и тази информация от тях и тази информация остава поверителна и за тях. Надявам се, че ще има нещо подобно и тук. Господин Популидис от Кипър. Бих искал да задам следния въпрос. Мислили ли сте една, едно от правомощията на координационния орган, който назирава Европол, да е оценката на жалби подадени от граждани във връзка с евентуални е, нарушения или злоупотреби е, при работата на Европол. Тук е, е важен този въпрос във връзка с детската порнография и електронните престъпления, защото на национално равнище съдебните системи няма да имат възможност да правят оценка на начина по който на, на данните е, и начина по кой, който те се събират от е, Европол. Независимо от това дали те се събират от е, самия Европол или се предоставят от държавите членки. Много внимателно трябва да вземем предвид всички тези елементи и да има възможност за предварителен контрол там, където граждани, които са предмет на разследване, правят възражение преди данните, които са събрани против тях, да бъдат разгледани в съда. Хората трябва да имат възможност да възразят срещу начин на събиране данните. Господин Бронс, благодаря. Европол ограничава ли се до а, подозрения за сериозни престъпления или по някой път участва в надзор на дейност, включително на политическа дейност, която не представлява поли... престъпление. И що се отнася до а, престъпните деяния, колко тежки трябва да са те, за да може да попаднат в прерогативите на Европол. В различните страни има различни дефиниции на престъпните деяния. Държавите членки а, ще трябва ли да предават информация за деяния, които не представляват а, престъпление на тяхна територия? Разбирам, че не може да има надзор върху оперативната дейност, но предполагам, че може да се осъществява наблюдение на оперативната дейност, защото от това наблюдение може да бъдат извлечени някои заключения. Ако Европол се окаже, че надвишава правомощията си, какви, биха могли, какви действия биха могли да предприемат настоящите и а, евентуалните нови надзорни органи. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви много за участието в този в тази оживена дискусия. Нека сега да дам думата на членовете на първия панел, за да отговорят на въпросите Лорд Хени. Няма как да отговоря на всички въпроси, разбира се, нямаме време, но а, ми направи впечатление, че има на сериозна подкрепа за предложението на комисията и повечето коментари, които бяха направени, бяха свързани по-скоро с а, много деликатни, чувствителни а, подробности, но по никакъв начин не се поставяше под въпрос смисъла на регламент. Е, Великобритания е по-скоро страна-дестинация на иммиграцията, а не е, транзитна страна и си дам много добре сметка, че трябва да работим в сътрудничество с транзитните страни, ако искаме да ограничим нелегалната иммиграция, от която е, страдаме доста. Смятам, че наскоро приетото европейско право в областта на трафика на хора е много ценно в тази област. И в тази връзка, мога ли да се спра на въпроса за жалбите, предложени от представители от Кипър? Една от особеностите в новия регламент е, че дейността на Европол е свързана задължително с юрисдикцията на Съда на Европейската общност. Е, защото е, до сега имаше доброволност. Британското правителство именно срещу това възразяваше, когато е, се изразявах аргументите за искането на изключение. Що се отнася до сливането между Европол и СЕПОЛ виждам, че няма голяма подкрепа, така че това едва ли ще се случи. Ам, по отношение на а, обмена на данните, могат а, да се провеждат дебати по най-различни начини. Ако се създаде постоянен орган, това ще е много скъпо. По-скоро срещи като днешната са полезни. И от предложението на комисията става ясно, че трябва да запазим баланса. Надявам се, че в процеса на преговорите няма да се натрупат прекалено много оперативни въпроси, защото в крайна сметка, точно както не се месим в оперативната дейност в собствените си страни, не следва да се месим в оперативната дейност и на европейско равнище, защото това би означавало, правоприлагането да бъде много по-слабо и неефективно. И накрая, що се отнася до статистиката и работата на съвместните екипи за разследване, всички останали инструменти, с които разполага Европол за сътрудничество до сега. Статистиката показва, че използването на тези инструменти значително се увеличава откакто разполагаме с такава с възможна процедура за това в Хага. И това само по себе си ясно доказва, че е, тези инструменти са достатъчно ценни. Благодаря, Лорд Хани, за вашите коментари. Нека сега дам думата на господин Хъстингс е, от е, е Европейски надзорник за защита на данните. Да, съгласна съм. Защитата на данните е от огромно значение, също времено тя не трябва да пречи на обмена на данните за правоохраняване. И така, много е важно обмена на данни да е на подходящо равнище. И предложението, което разглеждаме, ще улесни това, като същевременно ще даде и възможност за предпазни мерки, които да гарантират, че действително има обмен на информация на подходящото равнище. Така ще се постигне добрият баланс. Що се отнася до структурата за надзор? Аз нееднократно подчертавам необходимостта от един холистичен подход. Ексклюзивните правомощия не са Приложими тук. Също времено трябва да има яснота при разпределението на правомощията и задачите. Структурата, която действа по настояще, наследена от 90-те, се основава на слаби правомощия, ограничени ресурси и ограничено търсене. не се изпълняват изискванията на съда предложената нова структура ще включи националните надзорници за защита на данните в такава степен, която отговаря на техните правомощия. Не трябва да объркваме нещата. Когато има правомощия за надзор върху работата на Европол, и те се, те се предоставят на съвещателен орган, тогава яснотата не е достатъчно голяма. Може да се наложат е, конкретни действия и затова има и нужда от по-голяма яснота Благодаря господин Хастинг. За сега давам думата на господин Найман, който представлява Европол. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Напълно съм съгласен с казаното от Лорд Хени за това, че все повече се използват инструментите предлагани чрез Европол. А, мисля, че и казаното днес тук изразява подкрепа и, и а, голямо уважение към постиганото от Европол. Що се отнася до парламентарния надзор, мога да ви уверя, че легитимността ни и от, е, високата оценка за нашата работа само може да се увеличи, ако се е, провежда добър парламентарен надзор. Що се отнася до казаното от господина от Холандския парламент, мога да ви уверя, че регламента предвижда точно това. Ако има класифицирана информация, тя да бъде обсъждана само при закрити врата. Що се отнася до казаното от господина от Великобритания, мога да ви уверя, че информацията, която получаваме, идва основно от държавите членки. Голямата част от тази информация се събира от държавите членки, съгласно съответния правен ред и се проверява от държавите членки преди да бъде изпратена на Европол. Така че информацията, която попада в нашите бази данни, е информация, която попада в нашите правомощи. С това приключвам своя отговор. Благодаря ви много, благодаря на всички участници в панела, благодаря на всички депутати от националните парламенти или от Европейския парламент, които участваха в тази дискусия. А сега нека да приветствам госпожа Лебайо, директ, генерален директор по правосъдие в Европейската комисия. Тя ще говори е, за сътрудничеството на европейско равнище в, област, в наказателно-правната област. Заповядайте. Thanks again for your patience. With no further отново ви благодаря за проявеното търпение и без повече закъснение ще изслушаме представенето на госпожа Лебай, след което, може би, ако комисар Малмстрам е пристигнала, ще изслушаме и нейното изказване, след което ще преминем към вторият тур от въпроси към участниците в панела и към а, госпожа комисария. Госпожа Лепа, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност, която ни предоставяте, да, каж, да кажем няколко думи за напредъка постигнат при прилагането на Стокхолмската програма. Вече от три години договорът от Лисабон и хартата за основните права поставят европейските граждани в сърцето на европейската интеграция. И комисията, която започна своя мандат през 2010 година, предприе необходимите стъпки за изграждането на европейското пространство на правосъдие. И мисля, че моментът е подходящ да спрем за малко и да видим докъде сме стигнали в процеса на прилагане. Важно е да го сторим не само с нашите приятели от Европейския парламент, но и с членове на националните парламенти, които също играят много важна роля в това отношение. Мисля, че е важно преди всичко да не забравяме, че Лисабонският договор определи роля за националните парламенти, например, чрез задължението за спазване на принципа на субсидиарност. Въпросите свързани с правосъдието, гражданството и защита основните права отново до голяма степен зависят от активната роля на националните парламенти. Днес бих искала да се спра на успехите ни, на постигнатото в многото различни политики, които са обхванати от Стокхолмската програма. И тук, разбира се, мисля за инициативите в областта на наказателно-правните въпроси, както и за основните права и борбата срещу дискриминацията, тъй като а, всички тези области са обхванати от Стокхолмската програма. Нека да започнем с А, гражданите и гражданството, тъй като днес се срещаме с представители на националните парламенти и според мен основната заслуга на Стокхолмската програма е фактът, че постави европейските граждани в сърцето на европейското пространство на справедливост и правосъдие. Ние изготвихме нов доклад посветен на гражданството и гражданите, в който се подоставя представят конкретни мерки за подобряване на ежедневието на гражданите. Също така изготвихме и годишен доклад за прилагането на хартата на основните права. Целта всъщност не беше просто да изготвим поредния доклад, а да докажем реалният напредък постигнат при прилагането на хартата и в частност начинът по който хартата за основните права се вписва в основните политики, водени от европейските институции. Разбира се, разгледахме и проблемите, които понякога се появяват в държавите членки. Много държим на борбата за равенство между жените и мъжете, Знаете, че в момента комисията работи по предложението за въвеждане на квоти в управителните съвети на големите предприятия. Това предложение беше доста противоречиво, но то също така изразява нашето желание да нормализираме съотношението между жените и мъжете в управителните органи на големите компании. Друга тема, с която активно се занимаваме, разбира се, е защитата на личните данни. В тази област целта ни е да засилим правата на гражданите, тъй като всички ние все по-често предоставяме личните си данни, главно чрез употребата на интернет и затова се налага да реформираме мерките, взимайки предвид напредъка на технологиите и неговото отношение върху личните данни. И именно благодарение на договорът от Лисабон, Европейският парламент вече има възможност да участва в процеса на взимане на решение относно защитата на личните данни. И както знаете, в момента тече процесът на водене на преговори и консултации с Европейския парламент по защитата на личните данни. Стокхолмска програма има за цел да засили правата на отделните граждани, защото така и да улесни живота на европейските предприятия. Ето защо ние искаме да въведем един режим за на личните данни, който да замени съществуващите 27 режима на отделните държави членки, което ще улесни значително европейските предприятия и ще доведе до печалби от над 2 милиарда евро годишно. Така че това са основните ни цели. Да поставим гражданите в сърцето на европейската интеграция, да се занимаем с интересните им, но и да гарантираме, че по-нататъчните ни действия в съдебната система се движат в тази насока. И с тази цел, в рамките на настоящия мандат на комисията предложихме мерки за за премахване на екзекватурата, която водеше до излишни разходи. Тук отново целта ни беше да опустим. Въведохме извинете, направихме и предложение относно несъстоятелността, чрез което да се гарантира, че когато дадено предприятие изпадне в финансово затруднение, всички различни елементи ще бъдат разгледани и елементите, които позволяват продължаване на съществуването на това предприятие, Тоест, ако се оказа, че финансовите затруднения са с преходен период, се гарантира, че ще се направи всичко възможно за оцеляването на това предприятие. Това също е важна част от нашата дейност. Направихме и на предложение относно търговското право и правото на, в областта на продажбите които да дадат възможност на предприятията и в частност на малките и средни предприятия, възможно най-бързо да получават средствата, които им се дължат, което не е случаят в момента. И като цяло бихме искали да видим много по-упростени процедури за суми до 10 000 евро. Така че, действително, това са сравнително маловажни мерки, които обаче взети заедно имат много важно цялостно значение. В набора от мерки, които приехме, има и действия в интерес на семействата. Така, например, въведохме нови нови правила за процедурата по развод при бракове, сключени между граждани на различни националности. И това е въпрос, който засяга близо 140 хиляди двойки, в чието брак има тъй наречен а, международен характер. И за всички тези двойки процедурата за развод ще бъде силно пострана. Също така направихме предложение за разрешаване на въпросите с а, наследяване с а, международен характер. т.е. да гарантираме, че е ясно кое е приложимото право и коя е компетентната юрисдикция. когато се стигне до тези 450 хиляди случаи на наследства с международен характер. Така че, виждате, работим и за упростяване в областта на семейното право. А по отношение на, на наказателното право, постигнахме значителен напредък за засилване на процесуалните права. Имахме много разгорещени разисквания, в частност по време на Белгийското председателство за достъпа до адвокат, но също така и правото на устен превод, правото на предоставяне на информация, за да се гарантира, че в случай на задържане в дадена държава членка, съответният граждани ще разполага поне с минимални права за защита като заподозряно постигнахме действително огромен напредък. Предложението за достъп до адвокат, например, според нас е изключително важна стъпка напред в областта на процесуалното право. Но се опитахме също така да планираме дългосрочно и за това започнахме да обмисляме идеята за създаване на Европейска прокуратура. По време на следващата е, част от вашия дебат ще обсъдите по-подробно идеята за Европейската прокуратура, но като цяло идеята, която стои за това предложение, аз се надявам, че това предложение ще бъде готово съвсем скоро на равнището на комисията. Та основната цел за това предложение е да се подобри борбата срещу организираната престъпност и подобряване защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Или отново намираме една от основните цел в нашата политика да гарантираме защита за европейските граждани и за бюджета. И, както виждате, отново се опитваме да допринесем по този начин за економически растеж. Виждате постиженията ни, те, винаги, те не винаги бяха лесни. Те са в основата на правосъдието. Не на съдебната система, тъй като тук не говорим за съдебна система, ние не се наместваме в съдебната системи на държавите членки, но говорим за основният принцип на, за правосъдие и тук действително е постигнахме сериозен напредък. Предприехме още една интересна инициатива, а именно изготвянето на набор от критерии за правосъдие. Тук идеята отново е да направим оценка на ефективността на съдебните системи с цел гарантиране на економически растеж. Въпроси като, например, колко време е, отнема издаването на дадено съдебно решение за предприятията, с каква е средства е свързано и тъй нататък. Струва ми се, че резултатите от прилагането на тези критерии са интересни, тъй като те показват колко ефикасни са държавите извинете, съм системи в някои държави членки и колко големи могат да бъдат закъсненията и забавените в съдебните системи на други държави членки. А от там нататък конкретните действия за подобряване на слабостите са в компетентността на държавите членки. Но все пак ние допринасяме чрез изготвянето на тези критерии и набелязване на слабостите, тъй като една ефикасно функционираща съдебна система е много важна част от усилията за постигане на економически растеж и економическо установяване. Това са основните ни постижения. Мога да говоря още много дълго време, но предполагам, че председателят няма много да се радва. Искам да ви покажа колко активно работим. И мисля, че дойде време да се замислим какво трябва да продължим от тук нататък. Европейския парламент изготвя доклад в тази в този смисъл ние също го обсъждаме. През ноември ще има голяма конференция на високо равнище по въпросите на правосъдието, на която ще обсъдим какви ще бъдат по-нататъчните ни действия. Благодаря ви, госпожа Лебей. Благодаря ви за усилията, които полагате като генерален директор на Генерална дирекция правосъдие на комисията. Само преди няколко дни, госпож... вчера, извинете, госпожа Рейтинг почерта колко важна ще бъде тази конференция на високо равнище по правосъдието през ноември. Аз самият ще присъствам на нея. А тук сред нас вече е комисарят Малмстрам, която отговаря за а, вътрешните работи и с нея ще приключи първата сесия от нашите разисквания, след което ще пристъпим към общ дебат между всички членове на парламентите по метода, който използваме преди малко, а именно няколко члена на националните парламенти, след което няколко члена на Европейския парламент, които да споделят мнения и да изкажат въпроси по обсъждате теми. Госпожа Мострам, имате думата. Е, благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря за това, че ме поканихте днес да обсъждаме заедно Стокхолмската програма. Вие знаете, че това е бил един, един от ръководните документи за нашата работа до сега. И в момента този период изтече и почваме да извършваме оценка. Бих искала да ви разкажа за напредъка. Приемаме много важна директива за трафика на хора, за да имаме на разположение по-добри инструменти за изкореняване на това робство на нашето време. Също така, финализирано е много важно предложение за Предотвратяване престъпленията, защита на жертвите, а също така защита на децата, също така в момента започна процес на изготвяне на законодателство за прекурсорите. Финализирахме преговорите с САЩ, Австралия и Канада за предаването на личните данни на пътниците. А също така работим по предотвратяването на радикализираните мрежи, с цел да можем на местно ниво да обменяме опит, за да се предотвратява радикализирането на хора и те да бъдат вербувани за целите на крайното насилие и тероризма. Днес искам също да спомена, че много се радвам, че Европейският парламент след много години от обсъждания съвсем наскоро гласува с много голямо мнозинство за новите директиви за обща политика на Европейския съюз в областта на убежището. Разбира се, парламентът много активно работи в тази област и в крайна сметка вече имаме по-добри, по-високи стандарти, по-добри процедури стандарти за онези, които са преследвани в собственици страни. На същото пленарно заседание парламентът одобри мерките за засилване на управлението на шенгенското пространство. Една тема, с която също много сериозно се занимахме през последните години. Това не е част от Комската програма, но парламентът реагира на потребностите на обществото и показа колко е важно да бъдем гъвкави, да имаме законодателната подготвеност да преодоляваме предизвикателствата. Също така има някои важни предложения за законодателство, които в момента се разглеждат. Госпожа Лебейл говореше за възможността на борбата срещу престъпността. Да, разбира се, престъпността е нещо, което уврежда и гражданите, които стават жертви на престъпленията и обществото като цяло. И тъй като ние инвестираме много средства в сектора на разследването, ние трябва да гарантираме, че тези средства се разходват надлежно. Също така, тук е важен аспект на конфискация на имущество, придобито с незакон, чрез незаконна дейност и облаги, извлечени от престъпна дейност. Също така, Европейската комисия изготви доклад за борбата с корупцията. Искаме да анализираме какво работи добре в държавите членки, а какво още е необходимо да се направи, за да се изкорени корупцията. Корупцията съществува във всички държави членки и 120 милиарда евро е стойността на корупцията по някои изчисления. И ако вземем тези пари и ги насочим към публичния бюджет, това ще означава още един европейски бюджет. Също така, ние знаем, че вътрешните работи е една важна европейска политика. Това не е нещо, с което се занимават само държавите женки. За това комисията работи в тясно сътрудничество с, с законодателите, Европейския парламент и съвета. В момента вече се намираме в период след Стокхолмската програма и аз приветствам засилената роля на Европейския парламент и националните парламенти, които придобиха нови правомощи в резултат от Лисабонския договор. Ние искаме да работим по изпълнението, но също така искаме да работим и по по-малко на брой приоритети. Затова искаме да водим диалог с вас, с други заинтересовани страни, неправителствените организации, научните среди, за да можем да имаме оживено обсъждане. Важно е как да формулираме общите ни цели, общата ни политическа програма. Преди две седмици в Литва също така обсъждахме тази тема. Важно е да определим кои са общите ни предизвикателства Разбира се, сред тях са защитата на гражданите, как по-добре е да защитаваме гражданите, как да се борим срещу трафика на хора, срещу трафика на наркотици, срещу организираната престъпност, срещу тероризма, как да подобрим солидарността и културата на правоприлагане, как да гарантираме безопасността в Европа, но също така как да гарантираме и това, че парите на които са пари на организираната престъпност, да бъдат иззети от организираната престъпност и да бъдат влети в публичния сектор. Важно е да се гарантира Европа да бъде по-безопасна и същевременно да се спазват и да се зачитат основните права. Знам, че вие говорихте до сега конкретно за Европол, затова ще се спра и на предложението за регламента за Европол в контекста на Лисабонския договор. Целта е агенцията да работи по-добре, да получава по-добра информация, да може управлението на данни да бъде по-гъвкаво, да се подобрят информационните потоци и да се рационализира управлението. В нашето предложение има новаторски елементи и сред тях е подобряването на парламентарния контрол. За първ път се предвижда участието на националните парламенти е нещо от решаващо значение, за да може дейността по правоприлагане да бъде изпълнима и да бъде подотчетна. Разбира се, Европейската комисия не е тази, която ще решава как да организирате междупарламентарното сътрудничество, но искам да кажа, че Европейския парламент и националните парламент ще имат много важна роля в това да се гарантира че Европол работи ефективно и в съответствие с правилата. Това се отнася и до политиката, и до администрирането, и до финансовите аспекти. Затова сме внесли един широк спектър от предложения, които ще ви позволяват да и завършвате надзор да получавате доклади за оценка на заплахите и за дейността, които не съдържат класифицирана информация. Разбира се, ще може да упражнявате вашата функция като бюджетен орган. Също така парламент Европейския парламент ще има право да се среща с изпълнителния директор на Европол а освен това, обръщаме особено внимание на системата за обучение. Вие знаете, че комисията предложи да се слеят СЕПОЛ и Европол. Ние смятаме, че това ще създаде много ефикасно взаимодействие, ще позволява да бъдат по-ефективни програмите за обучение. И, както знаете, Обединеното кралство реши да закрие своя обект в Брамсън, за това колежът ще бъде преместен в Хага. Ние знаем, че има сериозно противопоставяне на тази идея, но ние искаме да ви кажем, че многогодишната финансова рамка ще съдържа много сериозни финансови ограничения и ще ни трябва да намерим допълнителни средства, ако искаме да продължим с обучителната дейност – с удоволствие ще слушаме вашето мнение, ще отговоря на вашите въпроси. Искам да ви уверя, че съм готова да водя постоянен диалог с вас за последващите действия, за бъдещата ни политика и насоки. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност да се изкаже пред вас и да водя диалог. Председателя, благодаря ви, госпожо Малстрем, благодаря и на вас и на госпожа Лебайл за вашите изложения. Да, наистина, точно това е всъщността на междупарламентарната дейност да изпълняваме решенията на Лисабонския договор и да се издигне европейско ниво, това, което преди беше само прерогатив на държавите членки. И важно е тук да участват и Европейския парламент, и националните парламенти. Те трябва да участват и в процеса на подготвяне на законодателството в областта на наказателното право. Разбира се, ние тук, както ви казахте, обсъждам много въпроси, включително Европол. И сега бих искал да дам думата на колегите, които биха искали да задат въпрос или да се изкажат. Имам един кратък списък. Можем да започнем с господин Фалцон от парламента на Малта. Заповядайте. Thank you for the floor, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни, че сътрудничеството е от много голямо значение. Комисаря Малмстрем очерта особеностите на наднационалния характер, на трансграничния характер характер на организираната престъпност, трафика на наркотици, трафика на хора и прочие. Тук трябва да се говори и за нелегалната миграция. Комисаря Малмстрам очерта и някои подобрения, които се предлагат по процедурите за обежище в Европейския съюз. Добре е да се създават стандарти, това е така. Но е добре също така да се вземат предвид и условията в някои страни, които а, се сблъскват с голям наплив на а, новодошли. Малта, моята страна, е осма в света по брой на търсещи обежище, е осма в света и а, страната с най-много ми, идващи е, мигранти в Европейския съюз. Така че е, това е въпрос, който по никакъв начин не трябва да се пропуска. Имайте предвид сериозните трудности, с които се сблъскват страни като моята, която реално представлява южна външна граница на Европейския съюз. И независимо от това дали е, променяме терминологията и наричаме иммигрантите вече не нелегални, а нередовни, е, проблемът си остава. Господин Северински има думата пред, е, председател на Комисията по правата на човека в Полския сенат. Благодаря, господин председател. Имам два коментара по предложението, което бе представено днес от комисията. последните години е ясно, че значението на Европол нараства и че той предоставя изключително много на сътрудничеството в Европейския съюз все повече данни се обменят е, и това ще продължи да е така и те трябва да бъдат в ръцете на служителите на Европол. За тази цел обаче трябва да се гарантира ефективен контрол и надзор, особено за да се защитят личните данни. И така, за да може това да стане, е необходимо да се предприемат мерки за да може националните парламенти да осъществяват добър надзор. Едно от решенията бе направено, бе предложено от един колега, който се изказа преди мен на немски. Е, ставаше дума за междупарламентарен орган, а не отделен европейски орган. Що се отнася до сливането на Европол и СЕПОЛ, а, мисля, че а, е по-добре то да се избегне. Защото е, с нарастването си европейските институции Започва да трупат все повече правомощия, вместо да предоставят подкрепа и съвети на националните институции в съответната област. Затова е по-добре да се оставят нещата така, както са в момента. И отново, нека да подчертая, че трябва да се гарантира контрол от страна на националните парламенти чрез тази междупарламентарна комисия. Благодаря. Благодаря. Госпожа Саргентини има думата представител в Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на холандски. Госпожа, госпожа Малмстрам каза, че Стокхолмската програма е временна по своя характер. Въпросът е, ще има ли такива програми и в бъдеще? И за това искам да разбера, ако има такива програми, какво бихте искали те да включват по отношение на съдебното сътрудничество? Сътрудничеството между държавите членки в момента е такова, че някои елементи не са регламентирани. Ето, например, Европейската заповед за арест се основава на взаимно доверие. Как бихме могли да помогнем на сътрудничеството съдебната и полицейската област, с изключение на взаимното признаване. депутатите в националните парламенти често задават същите въпроси. Ето да кажем, има граждани на трета страна. В тази трета страна, според тях, правната помощ и наказателно процесуалната система не, не предоставя достатъчно добра закрила, какво тогава се прави? И така. А, въпросът е, че трябва да има някакво регламентиране, някаква хармонизация. А, не може да разчитаме само на взаимно доверие. Председателят, ако няма, нямате желание да направите допълнителни коментари, Нека да дадем думата за отговор, госпожа Любайо. Благодаря, господин председател. По последния въпрос, който беше зададен, доколкото разбрах, към мен, съгласна съм, че има нужда от един минимум ам, разпоредби, и точно това се опитваме да направим през този мандат. Когато се създават минимални стандарти за процедурни права, целта е именно да се допринесе за развитието на взаимното доверие между системите. Правят се конкретни препоръки и е, се вземат предвид е, какво може да е необходимо за в бъдеще. Нека да се върна на Европейската заповед за арест. Да, действително това е междуправителствено решение, но същевременно от декември следващата година Европейската комисия ще има правомощия да настоява пред държави членки, които не прилагат тази заповед за арест по стандартния начин, да я приведат в съответствие с стандартите. Също времено трябва да продължим да се борим за задълбочаване на доверието между държавите членки в областта на сътрудничеството в областта на правосъдието. Някои от вас казаха, че обучението е от голямо значение. Да, действително. Ние планираме в цяла Европа от тук до 2020 година да се организират обучение на, всич... на половината магистрати, които действат в момента. Така че това само по себе си вече увеличава взаимното доверие и е, общите стандарти. Госпожа Малмстра, нека да отговоря на депутата от Малта първо. Както казахте, действително е важно да има общи правила и да направим така, че всички държави членки да могат да ги прилагат. Има различни е, географски ситуации. Някои страни, като Малта, са поставени под огромен натиск и поради е, своето разположение, и поради своя размер, и поради факта, че е, е много силно населена страна. Затова е много важно да се обсъди, обсъди една втора програма за пресасяване. Предложението за е, схема за постоянно презаселване или за постоянна схема за презаселване е, вече е, бе отхвърлено веднъж от държавите членки. Същевременно трябва да не забравяме страните, които са под огромен натиск днес. В момента това е Малта, но утре може да е друга страна. Има много страни, които всъщност са подложени на иммиграционен натиск. И за това трябва да има средства и техническа подкрепа и ресурси от Европейската комисия, за да може да се насърчат държавите членки и в доброволен, доброволно да участват в програма за презаселване. Работим с малтийските органи и обмисляме всички възможности. Парламентът настоява за постоянна схема за проява на солидарност, но всичките 27 държави членки са против. Така че е, няма как това да стане бе зададен много важен въпрос и за надзора. Това е много важен въпрос за парламентите. Оттам нататък как парламентите си сътрудничат в тази област е въпрос, който вие ще уточните помежду си. Не има е работа да ви се меся, но действително е много важно да има редовен контрол и да има отчетност. По СЕПОЛ мисля, че всички институции и държавите членки имат големи амбиции за СЕПОЛ. Целта е да се подобри е, културата и е, познанието в работата на полицията в държавите членки. Едно е, евентуално сливане би могло да ни даде възможност да спестим ресурси. Ако парламентът и съветът не са съгласни, въпреки че настояват да се разгледат възможности във всички агенции да се постигнат спестявания чрез сливания на някои дейности, тогава парламентът и съвет ще трябва да намерят допълнителните ресурси, които да гарантират функционирането на тези два органа. Същевременно позицията на парламента и съвета са много важни, защото те участват и допринасят в голяма степен за гарантирането на отчетността на европейската, на, Европол. Сега, що се отнася до въпрос на госпожа Саргентини, в момента а, събираме именно такава информация, а, но целта не е да създадем а, подробен каталог, защото в крайна сметка темата не е. темата се регулира по-различно, отколкото преди Лисабонския договор, когато беше междуправителствен въпрос. Така че точно това очертаваме в момента и за това участваме и в този диалог и очакваме вашето участие. Благодаря, госпожа Любай, благодаря, госпожа Малмстрем. Позволете ми сега да направя аз един коментар по същество. Да, действително важно е да се види какво се случва по Стокхолмската програма. Тя действа, прията е през декември 2009 година по време на шведското председателство. Първата временна програма започна 1999 година, след това през 2004 година Имахме хакска програма за следващите 5 години. А, този тип динамика отговаря на правилата, които съществуваха преди влизането в сила на Лисабонския договор. Тогава материята се уреждаше в съвета между правителствата, и се създаваха специални стратегии за справяне с предизвикателствата в областта на правосъдието и вътрешните работи, съгласно правилата по третия стълб. Нещата вече не стоят така. Това е област в, от европейски компетенции и през следващите пет години, ако има Ако искаме ефективно прилагане на предвиденото в Лисабонския договор, е необходимо някакъв вид между институционално споразумение между Европейската комисия, парламента и съвета. Решенията не могат вече да бъдат вземани само на ниво съвет. По време на Стокхолмската програма това беше така да, тя беше приета в края на 2009 година по време на отличната работа на шведското председателство. Точно тогава влезе в сила и, Лисабонс, и Лисабонският договор. Оттам нататък работим именно по Лисабонския договор и е, работим в рамките на новото пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Това е коментарът, който исках да направя. Винаги подчертавам колко е важно и обучението и образованието. И то не е само за съдиите и за прокурорите, а и за всички юристи. Адвокатите в крайна сметка играят много важна роля – при гарантирането на ефективност на тази нова европейска, това ново европейско пространство. Сътрудничеството по наказателни въпроси трябва да взема предвид всички елементи на европейското право, включително и хартата за основните права. Именно за това Юридическото образование е от огромно значение. Обученията са от огромно значение. Трябва да имаме достъп до. Трябва всички магистрати и юристи да имат достъп до подобно обучение, за да може действително европейското право да даде най-пълния си възможен принос. Благодаря ви много. Продължаваме с следващата тема. We welcome in the podium Нека приветстваме с добре дошли участниците в, в последната част от сутрешната ни сесия, последният панел. Става въпрос за необходимостта от по-ефикасна борба с трансграничната престъпност на европейско равнище. И тук вече говорим за Евроюст, а не за Европол. Чрез идеята е за създаване на Европейска публична прокуратура. Може би си спомните тази инициатива. <laughs> И така, споменах колко важна е ролята на Евроюст и идеята за създаване за Европейска прокуратура съгласно член 86 от договор за функционирането на Европейския съюз. е голям напредък, в частност правата на жертвите и правата на сподозрените в наказателно-правните въпроси и тези аспекти са отразени в програмата за прилагане на Стокхолмската програма. Значителен напредък има в областта на процесуалните права, в частност правото на устен и писмен превод, правото на информация при наказателно-правни процедури. Това вече бяха приети законодателни разпоредби и ни остава да приемем правото на достъп до адвокат, което е и най-важното процесуално право, което значително ще промени живота на европейските граждани. И така сега обсъждаме ролята на Евроюст и работата по създаването на Европейската прокуратура. Така че нека сега да пристъпим към обсъждане между членовете на Европейския парламент и националните парламенти за а, прилагането на член 85 от Договорството на Европейския съюз за създаването на Евроюст като отправна точка за създаване в обозримо бъдеще на Европейска прокуратура. И така каним гостите от, новият, от вторият, новият панел. На промяната госпожа Мариета Каранели. Добре дошла. Госпожа Ингрид Машкаузен, която е член на Австрийския парламент. Не, извинете, тя е представител на Евроюст. Всъщност тя е национален представител на Австрия в Евроюст. Господин Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ, Бюрото за борба с измамите на Европейския съюз и господин Холгер Мат, който е председател на Асоциацията на адвокатите в областта на наказателното право. И така започваме с първият ни панелист, госпожа Караман Ли. Разповядайте. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, Държа е напред да ви поздравя за инициативата на Комисията за основни права и правосъдие и на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. И бих искала да благодаря на двамата председатели, господин Хуан Фернандос Лопес Агила и господин Клаус Хайнер Лене за организирането на този междупарламентарен комитет. Много е важно членът на Европейски парламент и членът на зелените парламенти да могат да обсъдят мнения относно прилагането на Стаховската програма. И многообразието на темите, обхванати от тази програма, изисква от нас да се съсредоточим върху някои от тях. И днес направихме избора да се спрем на полицейското и съдебно сътрудничество и този избор ми се струва особено уместен. Тъй като договорът от Лисабон превърне Европейския парламент в пълноправен законодател и бих казал също така го превърна в много важен събеседник за националните парламенти, които също играят важна роля в тази област. Ще се опитам да бъда кратка. Първо, относно предложението за регламент на Европейската комисия, предложение, което скоро ще бъде направено по отношение на Евроюст. Основната цел на този текст, съгласно информация, с която разполагам и която ми беше изпратена, ще има за цел да подобри управлението на Евроюст – в частност административните, административната част от функционирането на Евроис, която отнема прекалено голяма част от неговият капацитет. По този начин ще се подобри функционирането на Евроюст и националните а, представители ще могат да се съобщат върху основната дейност на Евроюст, а именно оперативната дейност. Надявам също така този текст да уточни под каква форма ще участва Европейски парламент и националните парламенти в оценката на дейностите на Евроюст. За сметка на това, европейск... това предложение няма да даде възможност на Евроюст да започва наказателни разследвания компетенция, която е възможна съгласно че 85 от договора. Можем да съжаляваме за това решение, но друго съм това да се струва разумно, тъй като трябва да се водят от две преговори. Едното е воденето на наказателни разследвания от Евроюз и друго страна създаването на Европейската прокуратура. Ето защо можем да преценим, че зашиването на функциите на Евроюст ще допълни евентуално новосъздадената Европейска прокуратура, тъй като най-вероятно тази прокуратура няма да обхване всички държави членки. Преди да се премине към реформа на съществуващите текстове, би било уместно да се направи най-изчерпателна оценка на транспонирането страна на държавите членки на решението от 2008 година, с която се засилва функциите на Евроюст. Редица държави членки все още не са транспонирали това решение, като Франция, например, но мога да ви уверя, че проектът закона за транспониране ще бъде прият на Народното събрание след няколко седмици. Второто предложение за регламент, което ще бъде представено скоро от Европейската комисия, е предложение за създаване на Европейска прокуратура възоснова на Евроюст. От политическа гледна точка идеята за създаване на Европейска прокуратура за първи път беше формулирана тук в Европейския парламент от господин Клаус Хенш, тогавашният председател на парламента. А на академично равнище идеята за първи път се появява през 1997 година в тъй наречения корпус Юрис, изготвен от експертна група под ръководството на професор Мирей Дерма Марти. Тази идея първоначално звучеше леко налудничева на мнозина, но тази идея вече е записана черно на бяло, поне като възможност в договорите с влизането в сила на договорът от Лисабон с новият член 86 петте камери на Френският парламент подкрепят напълно този проект. Смятаме, че това ще бъде важна стъпка напред за създаване на една Европа на правосъдието. Националната, Националната асамблея на, Европ... на Франция одобри две резолюции през 2002 година при разглеждането на зелената книга на Европейската комисия за е, създаването на Европейска прокуратура. Втората резолюция беше прията през август 2011 година по моя сила по инициатива на един колега, който тогава беше от управляващото мнозинство, а днес е в опозиция, господин Ги Жефре. И държа да го подчертая, защото нашата съвместна инициатива показва, че съгласието по това предложение във Франция надхвърля политическите различия това доведе, нашите резолюции доведоха до сезиране на Държавния съвет, който изпълнява функцията на Конституционен съд в Франция, от страна на министър-председателя и Държавният съвет направи пълна оценка. Сенатът също прие резолюция по този въпрос през януари 2013 година. Френското правителство също е положително настроено към създаването на Европейска прокуратура. За тази цел Франция участва в работна, между правителствена работна група с десетина държави членки. И наскоро френският и германският министр на правосъдието написаха писмо през март 2013 година отправено към Европейската комисия. Създаването на Европейската прокуратура повдига редица въпроси. Без да се опитвам да изчерпя всички проблеми, ще спомена някои от важните въпроси и в някои случаи ще, ще отбележа какъв е нашият избор във Франция. Първият въпрос, който трябва да бъде решен е въпросът за материалната компетентност на Европейската прокуратура. Трябва ли да се ограничаваме само в защитата на финансовите интереси на Европейският съюз или от самото начало можем да предвидим разрешаване на тази компетентност, като включим и борбата с тежката престъпност с трансграничен характер, което е позволено от член 86 параграф 4 на договор за функциониране на Европейския съюз. От френска гледна точка, Националната асамблея много ясно заяви, че иска една европейска прокуратура, която да има компетентност в борбата с тежките престъпления с трансграничен характер всички си даваме сметка колко ще бъде полезно да разполагаме с а, една европейска прокуратура, която да може която да бъде компетентна в областта на борбата срещу тероризма, трафика на хора и киберпрестъпността. Член 86, параграф 4 на, на Дълго за на Европейския съюз предвижда приемане, ставането на тази прокуратура с тази компетентност чрез решение с процедура по от души. Но, съгласно член 330 от договора, е възможно само държавите членки, които участват в засилено сътрудничество, да приемат новите компетентност на прокуратурата с единодушие. Така че има и такъв такава възможност, възможността създаване за засилено сътрудничество. Втори въпрос. Дали трябва да има колегиалност или един единствен европейски прокурор, който да бъде подпомаган от национални сътрудничести, сътрудници, или би било по-добре да се създаде колегиален, колегиална европейска прокуратура? Знаете каква е позицията на Европейската комисия. Според нея принципа на колегиалност ще противоречи с изискването за, за ефективност на Европейската прокуратура. Френските власти обаче не са съгласни с това твърдение. Франция предпочита колегиална структура, тъй като тази структура ще може да гарантира ефикасността на Европейската прокуратура чрез силни връзки с държавите членки. Само ако е напълно приета и интегрирана във вътрешната съдебна система на държавите членки, Европейската прокуратура ще може да бъде ефикасна. За тази цел представителите на Европейската прокуратура в държавите членки трябва да разполагат с статут, който който им гарантира истинска легитимност, а това няма да бъде случена, а, случая, ако тези национални експерти са само заместни прокурори на Европейската прокуратура. Не смятаме, че колегиалната структура ще е, намали ефикасността на органа. Смятаме, че може да има ръководител на, Френската, на Европейската прокуратура, който да бъде избиран от членовете и който да бъде примус интерпарес. едно подобно решение може да се, както и важните решения, като например приключването на даден случай без последствия, могат да се взимат в ограничен състав от трима или петима прокурори. Припомням също така, че в член 86 на договора се изисква създаването на Европейската прокуратура възоснова на Евроюст, а Евроюст има колегална структура структура. Затова и ние във Франция предпочитаме колегиалната структура. Третият въпрос е свързан с назначаването на членовете и статутът на членовете на Европейската прокуратура. Тук смятам, че трябва да се вдъхнови, да, да почерпим опит от а, разпоредбите за членовете на съда на Европейския съюз. Разбира се, трябва да а, имат гарантирана независимост и а, трябва да, да отговарят на изискванията за съдия или прокурор на националното законодателство и да имат богат опит. И четвъртият въпрос е свързан с приложимото право за Европейската прокуратура. Тук също трябва да направим много труден избор, но смятаме, че най-реалистично ще бъде възможно най- най-често да има прехвърляне към националните съдебни системи, където да се извършват разследванията и наказателните преследвания, т.е. да има връщане на досиетата към компетентна национална юрисдикция. Трябва също така да се стремим към постепенно сближаване на юрисдикцията, за да не се стига до избиране на най-облагодетелстващата съдебна система. Трябва също така да има и минимални изисквания за санкциите при тежки престъпления с трансграничен характер, което е предвидено в член 83 от договора. Остава ми още една минута, в която ще спомена петият последен въпрос, господин председател, предвид ограниченото време, с което разполагам, и това е съдебния контрол на решенията и на действията на Европейската прокуратура. Тук е важно да вземем решение, за да няма нарушаване на равновесието между съдебните системи, тъй като не може Европейската прокуратура безконтролно да прехвърля случаите към съответните национални съдебни системи, където е най-уместно да се вземе съдебното решение. Това са основните елементи, които исках да споделя днес с вас и оставам на разположение на колегите за евентуални въпроси. Благодаря ви, госпожа Караман Ли. Припомням ви, че разполагаме с време до 12.30 за приключване на сутрешната ни сесия, така че ще ви помоля да се придържате към 10 минути за презентациите си, за да ни остане време и за дискусия с членове на Европейския и националните парламенти. А сега думата има госпожа Маши Клаузен от името на Евроюст. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, уважаеми депутати от Европейския парламент и националните парламенти. В началото на моето изказване сигурно трябва да ви се извиня, защо то вашия дневен наред гласи, че господин Заен, който е заместник председател на Евроюз, ще се изкаже пред вас. За съжаление, той не може да дойде днес и аз го замествам днес. Ще се постарая да спазя времето 10 минути, но трябва да призная, че това ще бъде много сложно предвид темата, която обсъждаме тук. Защото човек може да пише книги по тази тема. Какво се е подобрило при сътрудничеството между съдебните органи. Ние знаем, че върви работата по изпълнението на взаимното признаване. Това е кръгълния камък на сътрудничеството в сферата на наказателно правосъдие. Продължава дейността за укрепване на процесуалните права. Разбира се, всичко това се основа върху взаимното доверие на всички, които се занимават с наказателно-правната материя, съдии, следователи и ролята на съвместните екипи за разследване са изключително важна при борба с трансграничната престъпна дейност и международните престъпни групировки. Тези съвместни екипи струват много скъпо, За това финансирането на съвместните екипи за разследване е от съществено значение. До сега успех успешно е било извършвано финансирането на тези екипи и те са спечелили доверието на прокурорите, съдиите, правоприлагащите органи. Събрали сме изключително много експертни знания и умения при създаването и работата на тези съвместни екипи. Ние знаем как ефективно да ги финансираме. За това, дами и господа, аз имам един списък с пожелания към вас и Първата точка в този мой списък е да ви помоля, когато работите по проекторегламента за Евроюст, е да осигурите това изрично в текста на регламента да се казва, че финансирането на съвместните екипи за разследване е една от задачите на Евроюст. Ролята на Евроюст в финансирането на съвместните екипи за разследване следва да бъде укрепена. Мисля си, че всички сме съгласни това, че взаимното доверие между всички, които се занимават с наказателното право, е изключително важно за сътрудничеството в сферата на наказателното правосъдие. Също смятаме, че трябва да се по-добри обучения, трябва да се засилят дейностите по изследване и обмен на специалисти. Необходимо е да се полагат усилия да се укрепи взаимното доверие. Кои са приоритетите на Евроюст? Кои са приоритетите, които следва да бъдат отчетени в предстоящо предложение за Евроюст? член 85 на договора за функциониране на Европейския съюз говори за координацията, координирането като основна задача на Евроюст. Какво е необходимо на нас, за да можем да изпълняваме тази задача? Първо, трябва да разполагаме с информация. Информация за престъпната дейност, която се извършва, информация за извършващите се разследвания. И това е втората точка в моят, в моят списък с пожеланията, дами и господа. Моля, осигурете това, че регламентът за Евроюст – да гарантира това, че ние получаваме тази информация. По този начин ще се увеличи нашия потенциал, ще се засили европейското измерение в нашата ден. Ще можем да изпреварваме събитията, а не да чакаме съдебните органи да се обръщат към нас с конкретни искания за помощ. Ние да можем инициативно и самостоятелно да установяваме контакти с съдебните органи и да им предлагаме нашата помощ, като по този начин се гарантира че цялото европейско измерение в борбата с трансграничната престъпност е застъпено. също така ние вече чухме, че изпълнението на решение за Евроюст е бавно, особено в редица държави членки и това затруднява взаимната оценка. Също така е необходимо е да се укрепят нашите връзки с Европол. Трябва да гарантираме това, че получаваме информация и от Европол. Очевидно е. Същото въжи и за сътрудничеството ни с Олаф и информацията от тях. И сега преминавам към трета точка в моя списък за пожелания за допълнителните правомощия става дума. Този въпрос, разбира се, винаги предизвиква противоречия. Сегашната ситуация е такава, че правомощията на националните членове на Евроюз са много различни. Това създава една ситуация, която е твърде далеч от идеалното. Имаме случаи, в които сме се сблъсквали с проблеми, проистичащи от сега действащите ограничения на правомощията на националните ни членове. Разбира се, европейските институции и лицата, които предадат политиката, трябва да решат дали да бъдат предоставени допълнителни правомощи, например, свързани с колизионното право или с правомощията, различните правомощия при разследването. И ако ще се разглежда този въпрос за различни правомощия, очевидно трябва да се разглежда и въпросите като средства за правна защита, материално-правните аспекти, свързани с разрешаването на конфликти и също така необходимо е да се разглеждат какви са правомощията на разследващите органи, как се решават проблемите в рамките на колизионното право, какви са дейностите на прокуратурата. Необходимо е да бъдат разгледани всички тези въпроси. Разбира се, в предложението на комисията ни очакваме да бъде предвиден парламентарен контрол на дейността на Евроюст ние разчитаме на бъдещето участие на Европейския парламент и националния парламент при оценка на дейността на Евроюст. Смятаме, че участието на Европейския парламент и националните парламенти ще засили демократичната подотчетност на Евроюст и също така ще доразви и укрепи взаимоотношенията между Евроюст от една страна, Европейския парламент и националните парламенти от друга страна. Какво трябва да бъде предмет на оценка? Ние смятаме, че оценка трябва преди всичко да отчита способността, трудна дума, способността на Евроюст да изпълнява своите задачи и да постига своите цели. Най-вече това дали ние работим економически ефективно и парите за нашата дейност наистина водят до реални резултати. Що се отнася до оперативната ни дейност, тя трябва също така да бъде предмета на предпазни клаузи. Затова ние смятаме, че оценката не трябва да пречи на оперативната дейност и на решенията по отделни случаи. Как може да се извършва оценката? Както каза комисар Малстром, очевидно, вие сте тези, които ще организирате вашата дейност и вие имате свое мнение по това, но според нас е важно да има една оценка от всички институции, от всички действащи лица, така че да няма дублиране на оценките, нещо, което би било най-лошия случай, когато резултатите могат силно да се различават, в зависимост от това, кой дава оценката. Затова ние смятаме, че трябва да има единна съвместна оценка и накрая за едината Европейска прокуратура. Дами и господа, ние смятаме, че както каза госпожа Караманли, очевидно Европейската прокуратура е нещо, по което вие ще работите съвместно. Ние смятаме, че следва да има взаимна подкрепа, взаимодействие, взаимно допълващ се характер и разбира се, ако ще създаде тази институция, Европейска прокуратура, не всички държави членки ще участват в този орган. Ще има държави членки, които ще се занимават само с координиране и подпомагане. Ще има неучастващи държави, две членки, ще има и трети държави. И накрая беше споменато, че член 86 гласи, че Евроюз трябва да учреди тази Европейска прокуратура, ние смятаме, че този орган може да се опира на вече сега водената дейност и административните ресурси, с които вече разполагаме. И дори ние мислим, че можем да помислим, че това ще бъде орган, който ще функционира в рамките на Евроюста. Благодаря ви за вашето изложение от името на Евроюз и сега ще изслушаме представителя на ОЛАВ, генералния директор на Олаф, господин Джовани Кесър. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Уважаеми господати от Европейския парламент, уважаеми депутати от националните парламенти, благодаря ви за тази възможност да споделя с вас някои мисли за работата, която тече в момента в Европейската комисия по предложението за създаването на Европейска прокуратура. Генерална дирекция правосъдие е, работи активно по е, изготвянето на този проект в комисията под отговорността на комисаря Шемета и съместник председателя на комисията госпожа Рединг. Е, в комисията сме доста напред с работата и се очаква крайният вариант на текста да бъде одобрен от комисията през следващи, А, в рамките на следващите няколко месеца. най-късно до края на годината. Нека да представим гледната си точка. Първо, откъде тръгваме, какви са основните предположения? Прокуратурата не се е, създава от нищо. Трябва да си даваме сметка, че настоящото положение вече ни дава някои възможности за работа по международната престъпност, особено, що се отнесе до економическата е, престъпност и корупцията, но настоящата система е все още не е адекватна. На практика е, системата е е още от 19 век, т.е. основана на националната перспектива. Всяка страна по-отделно си се бори в рамките на своите национални компетенции и е, със своите национални органи и за този, е, срещу този тип престъпност, сякаш е, той е, е само национален въпрос сякаш престъпността е само на територията на съответната държава членка, както е било едно време през 19 век. Нещата обаче сега съвсем не стоят по този начин. Престъпността е станала трансгранична, а за съжаление е, следва следователите, прокурорите, съдебната система и прочи се занимават а, с тези проблеми на парче. А, само в национален план. Много често това означава, че а, реално престъплението не се а, разкрива изцяло. Вижда се един елемент от него. Може да се окаже, че има е, доказателства е, в други страни. Ако имаме някакъв късмет, можем да се досетим за това или да научим за това. И тогава започва тромовият модел на международното сътрудничество още от 19 е, век. Взаимна, взаимна правна помощ. А, нещата са се подобрили в тази област, но недостатъчно. Така че Европейската прокуратура ще бъде следващата крачка, за да можем да се борим срещу тези престъпления не само в национален план, но и в, но и в европейски план. Не може с европейско явление да се борим само в национален план. Необходима е европейска служба. И така, това е основата. Оттам нататък, как точно смятаме да направим това? Европейска прокуратура. Самото име ясно показва, че тук става дума за орган на европейско равнище. Нашата позиция ще бъде обсъдена и в съвета, в момента в който бъде представено предложението, е, също така и в държавите членки, в националните парламенти и в Европейския парламент. Няма обаче нито една прокуратура, нито, е, в нито една европейска държава, която да е колегиален орган. Работата в колегиален орган, в колегиум – създава много по-добри възможности за международно сътрудничество. Международното сътрудничество не е съвместимо с въпроса за независимостта на Европейската прокуратура. В Европейската прокуратура няма да има национални представители, назначени от отделните правителства. Това е прокуратура и трябва да бъде независима. Какъв е моделът? Не става дума за служба, основана в даден град и след това с някакви пипала, като октопод, да стига до другите държави членки. Не, моделът е интегриран. Прокурори работят в малък централен офис а, с координационни правомощия и има прокурори във всяка една държава членка на национално равнище, които би трябвало да вършат своята работа именно там, на национално равнище. Тоест, по този начин ние координираме работата на съществуващите национални прокуратури с водещата е, водещия офис на прокуратурата в Хага, Брюксел, Люксембург или където другаде бъде разположена прокуратурата. Каква е ползата с изключение на европейската визия, европейската перспектива? Ами това е първото приложение на европейското пространство на правосъдие. Защото това е много важна концепция, която обаче все още не е намерила нито едно свое прагматично приложение. И така, за първи път в историята на човечеството, ако разбира се успеем да създадем Европейската прокуратура, ще преодолеем въпроса за взаимната правна помощ и за международното сътрудничество. А, аз работех като прокурор в Италия, близо до австрийската граница. Ако искам каквото и е да било от тях, трябваше да започна процедура по взаимна правна помощ и може би трябваше да се допитам и до Евроюст в Хага. От утрешния ден в Европейския прокурор, в Европейската прокуратура ще има прокурори от всички държави членки, е, но те ще принадлежат на Европейската прокуратура. И така, сътрудничеството между тях вече няма да е международно сътрудничество, а ще бъде сътрудничество в рамките на един и същи орган. Трябва да преодолеем пречките, които се трупат по взаимната правна помощ, губи се време, няма ефективност. И така, в заключение, нека да кажа няколко неща за компетенциите на прокуратурата. Основните престъпления са свързани с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Надяваме се, че възможно най-много държави и членки ще се присъединят към прокурата. И накрая, що се отнася до структурата, която се предвижда за Европейската прокуратура, ние възнамеряваме да се основем на съществуващите ресурси е, и по този начин прокуратурата, нейното учредяване като служба няма да струва никакви е, пари, защото е, вече разполагаме с човешки ресурси, финансови ресурси в рамките на Евроюст, ОЛАВ и в държавите членки. Благодаря е, за възможността да се изкажа пред вас и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря ви, да, действително вписахте се в 10 минути. Нека сега да дам дума на господин Хоган, който представлява Европейската асоциация на юристите, работещи в областта на наказателното право. Действително, фигурата на Европейския прокурор възниква за, и Европейската прокуратура възниква за първи път и се надяваме, че това ще доведе до а, много по-големи успехи в разследванията на сериозни трансгранични престъпления. Престъпления, които се е, дефинират като такива в рамките на европейското наказателно право. Заповядайте, господин Мат. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, трудно е да се коментира по предложение, което все още не съществува. Така че, разбира се, че се опитам да направя каквото мога. Всички разполагаме с някаква информация. Може би господин Кеслер е по-добре осведомен, тъй като работи за Олаф, но смятам, че е в интерес на всички да се съсредоточа и аз върху Европейската прокуратура. Трябва да, да представя си няколко думи Европейската асоциация на адвокатите по наказателно-правни дела, която аз представлявам нашите членове са представляват всъщност адвокати, идващи от 35 до 40 държави членки на съвета на Европа, с които разбира се и всички държави членки на Европейския съюз. Ние седим много внимателно всички предложения, които излизат в областта на наказателното право в Европейския съюз. Изготвяме коментари по тях, свикваме експертни срещи. И в това отношение държа да подчертая историческото гласуване в комисията Либе по достъп от адвокат. Разбира се, съжаляваме, че не всичките ни предложения по отношение на тази директива бяха взети предвид, но все пак горещо приветстваме тази историческа стъпка напред. Говорим и за пътната карта, която също е част от Стокхолмската програма и в, този, в това отношение е много важна стъпка напред за защитаване и прилагане на правата на европейските граждани. В това отношение бихме искали да благодарим на Анна Антонеско, докладчикът на Европейския парламент по това досие. Искаме да ви благодарим за ангажираността, за предварителните дипломатически качества и отличното разбиране на същността на въпроса. Дами и господа, основното предложение на Европейската комисия, което очакваме за създаването на Европейска прокуратура, все още не е разрешило въпросите за структурата на институцията, за създаването на една едновременно интегрирана и децентрализирана е, институция, която да се координира с е, националните съдебни системи от една страна и с Европол, ОЛАФ и другите европейски институции. Важни въпроси също така и процесуалният контрол, съдебният контрол, демократичното наблюдение, което отново трябва да се осъществява и национално европейско равнище. И трябва също така да има връзка между процесът на разследване, на обвинение и целият процес на съдебно производство, свързан по някакъв начин с Европейската прокуратура. Ето защо аз искам да се спра на 14 точки, които ние определихме ни ги идентифицирахме като основни принципи. Обсъдихме този въпрос и с други представители на професията и с други институции, обединяващи юристи. Разгледахме го и с Федералната асоциация на адвокатите в Германия. Всички тези институции ни поставиха техните становища. И аз искам да се спра на 14-те основни политически принципа. Първият е достатъчно доказателства за необходимостта от създаването на Европейска прокуратура. Разбирам за Джовани Кеслер тази нужда е съвсем естествена. Ние обаче се нуждаем от политически доказателства и искам вие да си дадете сметка за тази нужда. Второ, трябва да има ограничения за случаите, в които държавите членки отказват или не желаят да започне съдебно преследване, т.е. принципа за допълняемост и други случаи, които могат да попаднат в принципа на пропорционалност съгласно разпоредбите на член 86 на договора. На трето място равновесие между съдебните правомощи от една страна и личните права на юридическите и физически лица, сред които, например, правото на достъп до адвокат. И ако много сериозно се вземете с въпроса за защита на личните права, трябва да се обмисли и възможността за предоставяне на правна помощ, финансирана от Европейския съюз. Това ще бъде важна част от работата на Европейската прокуратура. Стандартите за гарантиране на личните права в процесуалната дейност на Европейската прокуратура трябва да бъде основен приоритет, а не минимално изискване, както в директивата за минималните стандарти, например. Това е важно, за да се гарантира доверието към тази нова европейска институция, която може би ще бъде създадена в близко бъдеще. Събирането на доказателствен материал трябва също да спазва най-високи критерии и стандарти за качество от първоначалният етап на разследващата дейност и трябва също така да се вземат предвид личната етап на разследването. Въпросът за съдебното решение и съдебният контрол. Те са важни, но не би, не би трябвало да са задължителни, особено при приемането на решение с отрицателно характер, когато има мерки с ам, колективен характер. Следващият въпрос е връзката между Европейската прокуратура, Евроджуст, Евроюст, Европол и ОЛАФ. Осма точка. Политическият и демократичен контрол и независимостта на бъдещата Европейска прокуратура и накрая въпроса за отчетността иерархията и координацията между европейските и национални власти е много сериозен и сложен въпрос в ежедневието на наказателно-правните дела. И затова ще се радваме да видим какво ще бъде съдържанието на предложението на комисията в това отношение. Следващият въпрос е конфликтът между компетентности 11 точка състезанието между компетентности, особено в тъй наречените смесени случаи, т.е. когато има различни по своето естество нарушения, т.е. не само престъпления, свързани с нарушаване на финансовите права на Европейския съюз. Дванайста точка. И необходимостта да има ясни правила за започване на съдебно производство, както и възможност за достъп до правосъдие за заподозрените преди началото на съдебното производство и разбира се избягване на избора на най-благоприятната съдебна система. 13, та точка е механизмите на сътрудничество и 14-та точка, също толкова важна, е въпросът за писмен и устен превод и достъпа до такъв. Ако погледнем гледна точка на ответника, трябва да има някои правно обвързващи правила по отношение на процесуалните дейности, съгласно член 86, параграф 3. И тези процесуални правила за дейността на Европейската прокуратура трябва да, се свър... да гарантират не само традиционните гаранции и буфери, заложени в процесуалното право, но в частност трябва да включват и възможността за правна помощ, финансирана от Европейски съюз при на Европейската прокуратура. Благодаря ви, господин Мат. А, сега съжалявам, че трябва да го отбележа, но в Европейския парламент работим с устен превод и устните преводачи се осигуряват превода до 12.30, така че действително ви призовавам да се придържате до една минута в изказванията си. После евентуално ще имаме и по една минута за коментар на панелистите. Така че, моля ви, изказвайте се до една минута, тъй като в 12.30 устните преводачи ще ни напуснат и ще останем само с английски. Започваме с господин Албрехт. От Европейския парламент. Try to make it in one minute, please. And I would try Една минута. Да, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Ще се спра на въпроса за Европейската прокуратура. Смятам, че решаващото съображение за създаване на такъв орган е да има доверие от страна на държавите членки, техните прокуратури и разбира се от страна на гражданите парламентите. И моето впечатление е, е, че не трябва в момента да повтаряме това, което направихме с Олаф. Смятам, че трябва тази прокуратура да работи в рамките на Евроюст. Трябва да осигурим общи процедури, стандарти, че има силен ангажимент от страна на държавите членки да работят с тази Европейска прокуратура и смятам, че е много важно колегите тук и ние от Европейския парламент много внимателно да проучим предложението на Европейската комисия. Ускорената процедура не е възможна. Смятаме, че това е много важна стъпка и не трябва да избързваме и трябва да действаме така, че да се осигури доверие и силно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки. Това е всичко. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Никълсън от Норвегия. Госпожа Никълсън. Бих искал да благодаря на Европейския парламент за това заседание и за поканата отправена към нас. Дневният ред включва редица актуални теми. Важно е сътрудничеството между съдебните органи. И искам да се спра на въпроса на безнаказаността в е, случай, когато престъпниците, извършили сериозни престъпления или насили, избягват собствената си страна, за да избегнат правосъдието. Има спогодби между държавите, но те не винаги гарантират това престъпника да бъде изправен пред съда, но така или иначе те улесняват този процес. Обаче има случай, че няма спогодби за екстрадиция между държавите и това е до безнаказаност. Конкретен пример. През 2008 година млада норвежка студентка беше изнасилена и убита в Англия. Беше и зададена заповед на, а, за, на заповед за арест обаче е, това лице, което беше извършило престъплението, избяга в Йемен и тъй като няма спогодба за екстрадиция, съответно това лице остана безнаказано. Предлага се страните да проучат възможността да създадат независим международен орган да подпомага държавите в това да не допускат безнаказаност при извършване на сериозни настъпления. Също така се предлагаше Международния наказателен съд да има своето участие при създаване на такъв орган и смятаме, че трябва да се реши проблема с безнаказаността. Поставях този въпрос и на заседание на ОССЕ. Смятам, че обсъждането на наказателно-правните въпроси в Европейския съюз трябва да обмисли и това как да се действа, когато има участие на трети страни. Е, господин Аскола от Италия, благодаря ви, господин председател. И аз също ще се постарая да бъда много кратък. Нямам политически възражения, но имам някои чисто практически опасения, свързани с създаването на Европейска прокуратура. Искам да кажа, че за пръв път ще има прокуратура, която ще работи в един правен режим, който включва много различни правни режими и не е ясно как прокуратурата в такива условия ще може да работи тук. Стои също и въпроса за правомощията. За момента не можем да разберем дали прокуратурата ще извършва дейността си по изключителен начин или ще работи съвместно с националните прокуратури. В този случай, във втория случай, проблемите ще бъдат по-малки, защото Европейската прокуратура ще има по-скоро координиращи функции, ще работи съвместно с, европейски, с прокуратурите на държавите членки. Ако се избере първия вариант, ще има много проблеми и това също ще означава, че критериите и процесуалното право и материалното право ще трябва да се избират много внимателно, когато ще става дума за това, кои точно разпоредби да се прилагат. Става дума за избор на право, което ще определя много въпроси. Предварителното разследване и други аспекти. Всичко това ще осложни изключително много ситуацията, тъй като няма да бъде ясно кой орган ще бъде по-важен и какви ще бъдат още правомощията. Когато говорим за трансгранична престъпност, също ще имаме проблеми. Трябва да решим коя страна ще има примат в правно отношение. И ще стои също така въпроса за това, разпоредби на кое национално законодателство ще се прилагат. Това предполага една твърдо осложнена ситуация, тъй като ще има несъвпадение на правомощията на съдебните органи и ще има противоречие между правомощията, нещо, което ще бъде трудно разрешимо предвид участието на много страни с различни правни системи. Освен това, предполага се, че тази прокуратура ще работи възоснова на някакъв европейски кодекс и ще извършва предварителни разследвания и ще ги ръководи от централата, от Европейската прокуратура, но ще бъде много трудно да се извършва координираща дейност – на дейността на държавите членки, защото има правни гаранции на разследваните лица, за разследваните лица. Член 111 на Конституцията на Италия много точно предписва как трябва да бъдат извършвани разследванията. Казах, че имаме проблеми с времето. И освен това искам да кажа, че обедът ще бъде сервиран. Сега, но имайте предвид, че след 12.30 няма да има превод. Господин Ван Костен от Нидерланди, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Обещавам, че ще бъда кратък. Бих искал също да благодаря всички, които се изказаха за много ясните им изложения. Що се отнася до въпроса за Европейската прокуратура, задава се въпроса е как да постигнем напредък. И моето впечатление е, че далеч не всички са доволни от тази идея, то включвам и моите колеги от парламента на Нидерландия. Как можем да предотвратим това, тази Европейска прокуратура да не започна да се занимава с това, което не влиза в правомощията. Тук и господин Кеслер, може би, ще може да отговори. Благодаря, господин Калист от Полша. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Много актуален въпрос обсъждаме днес. Но ключовият въпрос е следния. Дали тази Европейска прокуратура ще може да гарантира правна защита или ще и дали ще има правото да започва и да води разследвания. Това е основният въпрос. Аз съм работил върху реформирането на дейността на прокуратурата в Полша. Смятам, че прокуратурата трябва да се занимава с правната защита. Полицията събира доказателства, а прокуратурата решава дали да започне или да не започне дадено разследване. С увеличаването на правомощи на Европейския съюз, ние смятаме, че това е единствения подход, който е приемлив за нас, Обединеното кралство. Заповядайте. Благодаря, господин председател, от името на комисията по европейските институции, правосъди. Ние надяваме се, че нашата държава ще продължи да участва в Евроюз, независимо от избраното неучастие. Нашето участие е от основно значение за правораздаването и защит на гражданите, както в Обединеното кралство, така и в Европейския съюз. Условията за парламентарен контрол и оценка трябва да бъдат решавани от самите парламенти те не трябва да бъдат предмет на европейско законодателство. Обаче парламентарния контрол на Евроюст не трябва да включва изискване информация по оперативни въпроси. Условията за надзор трябва да се опират върху вече съществуващи механизми. Ние сме за това да има съвместни екипи за разследване и все още не сме се произнесли по въпроса за Европейската прокуратура, но правителството наша страна е против и ще има референдум. Представителят на парламента на Гърция има думата. Благодаря много, господин председател. Съгласни сме с направените коментари. Смятаме, че Европейската прокуратура би представлявала голяма крачка напред по отношение на правосъдието в общото европейско пространство. Не знаем точно как е, е добре да работи службата, къде да бъде офиса, е, дали в него да работят национални прокурори. При всички положения е много важно да знаем точно колко ще струва всичко това. Другото нещо е, че престъпленията срещу бюджета на Европейския съюз, нелегалната иммиграция и трафика на хора трябва да бъдат предмет на конкретни списъци. Председателят работим върху защита на финансовите институт, е, интерес на Европейския съюз чрез средствата на наказателното право. Има предложение, в което се дават определения за съответните престъпления, които се включват и конкретните санкции. А сега давам думата на господин Сенсбург от Германия. Благодаря, господин председател. Благодаря много за това, че позволявате е, е, да се е, проведе тази среща и е, е, в условията на устен превод. Много важни са добрите отношения. Дори и тук да става дума за ексклюзивни компетенции на Европейския съюз е, съгласно член 86. В Бундестага в Германия не отхвърляме предложението изцяло, но имаме някои критики във връзка с казаното господин Албрехт, например, на, за процесуалното право и наказателното право и ам, къде влиза в сила разпоредбата за наказателното право. По 80, дори и по 86 ти член да нямаме а, компетенции, ние внимателно следим какво се случва. От тук нататък легитимността на Европейската прокуратура е, би била съвсем различна от легитимността на прокуратурата на европейско равнище. Има множество подробности и детайли, тук ето, например, подроб... правата спрямо национал... колегите прокурори е в национален план, сътрудничеството между прокуратурата и полиция. Всичко това е много важно за добрата следствена работа. Още два коментара и след това приключвам. Е, сложни, е, когато отношенията са многостранни, а централизирано ли ще се координират, какво става по отношение на подслушването на телефони и прочие е, в Германия разглеждаме нещата. По някои въпроси нямаме възражение, но е добре да се види дали това предложение е добре да бъде подадено преди парламентарната вакансия, защото им искаме поне 8 минути, извинете 8 седмици, за да можем да го разгледаме подробно. Благодаря много. Бяха зададени въпроси към представителя на Евроюст. Вие също искате да се спрете на някои въпроси. Искам да ви призова да бъдете възможно най-кратки. Е, преводачите ни дават допълнително време, но нека да бъдем възможно най-кратки. Е. Моля, господин председател. Съвсем накратко смятам, че имаше много важни въпроси и искам да отговоря участие на господин Кеслер. Този създаването на Европейската култура е много важен момент за всички държави членки и за националните съдебни системи. Така че ще има прехвърляне на правомощия на супранационално равнище. И отново се връщам на въпроса за колегиалността, защото според нас колегиалността е амбициозен и реалистичен план. Един единствен европейски прокурор е абсолютно иллюзорна идея, защото знаем какво е положението като на място и ни пределно ясно, че един подобен единствен прокурор няма да бъде оперативно възможен и няма да бъде прият от държавите членки. А една колегиална структура от своя страна ще бъде приета и интегрирана в националните системи и ще се ползва с доверието на съответните, с доверието на съдебните системи на дневни държави членки. Така че моля колегите да се замислят много възможно, много внимателно за а, структурата на европейската прокуратура и в частност на се обръщам към Европейската комисия, защото за момента предложението или по-скоро информация за предложението, с което разполагаме, никак не ни окоръжава. Благодаря ви. Виждам, че господин Мат, господин Кесер, искате ли да кажете нещо заключително? Имаше някои конкретни коментари за Европейската прокуратура. Ако искате, господин Кесер, имате една минута за заключение. Господин Кесер, дори не бих се опитвал да ви отговоря в рамките на една минута. Предполагам, че и не го очаквате от мен. Но бих искал най-напред да благодаря на всички изказали се, както тук на председателската маса, така и в залата. Радваме се, че споделихте с нас истинското си мнение и истинската си позиция в рамките на тези продължаващи преговори. Само в момента, в който спораме с вашата позиция, започва истинската дискусия с националните парламенти, европейски парламенти и със съвета. Така се водят преговорите по принцип. Така че е ясно, че не можете да разрешим всички проблеми за минута две. Сега като благодарих на всички ви, държа да ви уверя, че всички въпроси, които повдигнахте, вече, са, вече бяха обмислени от нас. Не можахте да чуете всичко това в моето изказване, защото разполагах само с 10 минути. Но държа също така да ви уверя, че аз и колегата генерален директор Лепай всяка седмица се срещаме с представителите на националните прокуратури, с адвокати, с представители на правителствата, в някои случаи дори и с представители на националните парламенти. Това са официални срещи и аз да, след обед всъщност ще бъда на такава официална среща. Проведохме среща с генералния прокурор на Франция и всички въпроси, които ви повдигнате, вече са обект на разискване. Още нещо, което пропуснах в първоначалното си изказване, което отговаря отчасти на някои от повдигнатите от вас въпроси. Разбира се, Европейската прокуратура ще бъде една напълно функционираща прокуратура. И съответно всичките дейности на тази Европейска прокуратура ще бъде подложена на съдебен контрол всичко, което се върши от прокурора, ще бъде под контрола на съдии. Също така е предвидена специфична разпоредба за необходимостта от специално разрешение от страна на съдя за започване каквото и да е било разследващи действия. И тук се обръщам към Италия. Ще, в, по време на разследването ще се засичат а, процесуалните правила на съответната държава членка, а по отношение на материалното право имате уверението ни, че ще прилагаме материалното право на съответната държава членка. А от своя страна Европейският парламент се ангажира в това отношение с директивата за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и определянето на материалното право пак повтарям, ще използваме наказателно-процесуалното право на държавата членка, където се провежда разследването. Благодаря ви, господин Мат. Изключителни думи от името на адвокатурата. Благодаря ви. Осъзнавам, че редица от вас, в частност, представителите на националните парламенти споделят нашите притеснения. И всеки, който се интересува от нашата позиция, може да се запознае с подробното ни становище на нашата веб, на страница ecba.org. Също така на веб страницата ще намерите нашите координати, ако искате да се свържете с нас. Пак повтарям, наши членове са над 35 държави на членки на съвета на Европа, така че действително разполагаме с много подробна информация. Има също така и специфична фонова информация за принципа на субсидиарност и негото прилагане. Благодаря ви, благодаря на нашите гости, благодаря на участниците, благодаря и на преводачите. Само искам да ви припомня, че обяда вече е сервиран. Добър апетит! А в 3 часа да продължаваме с обсъждане на съдебното сътрудничество в областта на гражданското право. Благодаря ви.